So, since the rapporteur is in the room, Jan Ulbricht, we are about to start. Скъпи колеги, започваме. So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Дами и господа, Добре дошли на следобедната част на заседанието на нашата комисия. Нашият председател Жан артуи вече обяви, че този следобед няма да може да присъства, за да ръководи заседанието, така че аз имам удоволствието да водя това заседание. Започваме с точка от дневния ред, за който сме отделили доста време за обсъждане. ще говорим за гъвкавостта в рамките на многодишната финансова рамка. Наши гости са госпожа Лалия Рубио и господин Петър Бекер. Радвам се, че сте наши гости. Те ще допринесат с своите разсъждения към дебата който се ръководи с нашата комисия. Има два писмени документа по този въпрос, които достигнаха. Ще дам думата и на Ричард Кроу от правната служба. Той е изготвил изследване на тази тема. И първо искам да попитам Ян Убрих, докладчикът по тази тема, дали иска думата. Много благодаря. Днес а, ще а, представлявам а, двама докладчика, госпожа Тома и себе си. Искам да направя кратко въведение на етапа на нашата работа. Подготвяме доклад по собствена инициатива. Той ще се гласува в Комисията по бюджетни въпроси през февруари В този документ ще включим а, някои точки от а, а, средносрочния преглед а, на парламента и а, някои точки от а, прогнозата за а, бъдещата многодишна финансова рамка. Ще има няколко общи бележки свързани с характера и структурата на бюджета, както и продължителността. Ще включим елементи, свързани с цялата конструкция, включително и елементът на гъвкавост. Гъвкавостта и единството на бюджета. Защо? От самото начало се опитваме да докажем, че ако направим бюджета по-гъвкав, ако го направим по-отворен и дадем възможност да бъде преоформен в течение на годините, това ще бъде положително. Така че едно от нашите предложения е да говорим за възможностите за гъвкавост, да направим преглед на инструментите, да видим кои от тях работят добре и кои трябва да бъдат коригирани които трябва да бъдат преработени. Може да се окаже, че са нужни допълнителни елементи и инструменти, за да осигурим гъвкавост Така че ще прегледаме нещата, които работят добре и онези, които трябва да бъдат преконфигурирани. Ще говорим и за единството на бюджета. По време на работата на нашата комисия все повече разбирахме колко е сложна финансовата и структура, не само структурата на бюджета, а структурата на финансите защото финансите засягат не само бюджета на Европейския съюз, а и редица други странични аспекти. Цялата констелация от различни елементи, които са взаимосвързани. Както знаем добре, това е проблемът, когато се опитваме да имаме ясна картина. А, в бюджетът се отразяват политиките, и когато говорим за политиките, които искаме да се финансират, трябва да знаем и кои, какви документи се използват. А, има политики, които се развиват съвместно по силата на договорите, но има и външни инструменти. И трябва да се попитаме честно дали са нужни. Възможно ли е финансовите външни инструменти да бъдат включени в бюджета и какви ще бъдат последиците? Често говорим за това, че ако ги включим просто в бюджета без да променим таваните, можем да разрушим бюджета. И въпрос е дали искаме инструмент само защото той гарантира гъвкавост, а, или просто го прибавяме без а, той да носи каквото и да било, каквито и да било ползи и просто после не можем да го контролираме успешно. Така че трябва да се питаме каква е ролята на тези инструменти и дали ни трябват. Дали можем да ги контролираме като а, демократично избран орган трябва ли ние да ги контролираме? Може би държавите членки искат такива инструменти, които се изплъзват от контрол. Това са елементите, за които ще говорим днес. Първо гъвкавостта в контекста на новата МФФ и второ единството и приемствеността в бюджета. Предложенията които ще чуем днес, отчасти ще намерят място в нашия доклад. Председателят благодаря, госпожо Рубио. Сега виждате колко много въпроси, които си задава не само докладчикът, а и цялата наша комисия. Радваме сега да чуем вашата, вашето представене и се надяваме да получим някои отговори на въпросите си. Много благодаря. Ще Говоря за гъвкавостта в рамките на следващата многогодишна финансова рамка. Ще представя един общ поглед. Вие ми зададохте темата гъвкавост. Ще кажа няколко думи за това как досегашните инструменти са работили ще а, задам някои въпроси, свързани с гъвкавостта и ще дам няколко предложения как да се усъвършенства гъвкавостта в следващата му годишна финансова рамка. Съвсем накратко ще ви представя мой възглед върху най-сериозните предизвикателства, пред които сме изправени. Имаме две основни такива, едно двойно предизвикателство. Първото да запълним празнотата в бюджета, оставена след Брексит. Тя възлиза на 10 милиарда годишно. От друга страна, а, имаме нови предизвикателства, миграция, отбрана, а, сигурност. А, как можем да се справим? Разбира се, най-добрият сценарий би бил да намерим нови ресурси а, за предпочитане с собствени ресурси. А, и също така да запазим а, нивото на сегашните разходи. Това ще означава една част от разходите да бъдат прехвърлени от старите към новите политики. А, а може също така да се предприемат а, сериозни интелигентни реформи, а, за да се а, ограничат а, досегашните разходи. Аз съм малко скептична, че до 2019 година ще сме готови да поемем по този път. А, така че а, вероятният сценарий ще бъде за преходна многодишна финансова рамка с а, малко реформи в а, повече области. Смятам, че няма да имаме време да предприемаме сериозни реформи в сериозните области преди изборите. Може да се направят реформи, но те няма да са достатъчно време преди следващата многогодишна финансовата рамка да се приеме. А, така че, вероятно, ще прехвърлим ресурси от а, стари към нови теми а, и ще предприемем а, а, някакви стъпки към а, а, създаване на система за собствени ресурси, но едва ли ще можем преди 2019 година. По отношение на а, на гъвкавостта на многодишната финансова рамка. Този въпрос обсъждаше още преди предишната МФФ. Ставаше въпрос за повече повече гъвкавост за маржовете, за плащания, за плати задължения и за общите бюджетни кредити. А, повечето от средствата бяха мобилизирани по а, а, фонда за глобализация какво наблюдаваме сега, когато разгледаме външните инструменти и разгледаме какво е било мобилизирано. Ще видим, че инструментът за гъвкавост е бил използван най-много. От него са изтеглени най-много средства и той е бил най-практичен като отговор на беженската криза – 2015-2016 година сумата в този инструмент е била изчерпана. Двата инструмента бяха използвани доста по-малко и по- по-скромни обеми. Когато анализираме използването на инструментите, ще кажем, че МФР не ставаше ясно как се третират плащанията във връзка с тези инструменти а, дали трябва те да бъдат а, извън или в а, праговете. И тук а, комисията беше на мнение, че те трябва да са извън а, праговете. Това беше добро решение според мен. А, защото ако ги включите а, в таваните, това означава, че след всяко използване трябва да се намалява маржа на разположение на инструментите в следващите години. А, тук виждате няколко таблици за начина по който са използвани инструментите за гъвкавост. Ще ви предоставя тези таблици, ако се интересувате от тези а, точни цифри, за да имаме повече време за представането. А, по отношение на усилията да се мобилизират маржовете, маржата за непредвидени обстоятелства представлява възможността да се увеличат а, средствата с 0,33%, а, както марш за плащания, така и за поети задължения. А, също така имаше възможност неизползвани суми да се прехвърлят към следващата година. Когато разгледаме многодишната финансова рамка и развитието и до сега, ще направим следните е, заключения. Тези а, маржове, заплащани за поети задължения, ще видим, че те са били а, мобилизирани по различен начин в различните години. А, но а, чрез вноските на държавите членки имаме един стабилен ресурс. А, използването на маржа за непредвидени обстоятелства трябва да бъде изваден от сумата за следващата година, така че това намалява сумите за маршовете за и заплати задължения в следващите години. Разбира се, по този начин това не може да бъде магически инструмент за постигане на повече гъвкавост. Когато разгледаме общия марш за плащания, можем да кажем, че това е една от най-интересните иновации на тази МФФ. Ще видим, че това е една от най- интересните възможности за постигане на повече а, а, гъвкавост. Виждате а, отгоре а, предишната МФФ, виждате а, отдолу сегашната МФФ. А, червената линия а, е общия марш за а, поети задължения, синята марша за плащания. виждате как са се развили тези две линии до края на МФФ. Всички суми, които не са били изразходвани, не са били върнати на държавите членки, а са били прехвърлени в следващата. Това не се случва в момента. Обикновено в последната година има повече плащания, които трябва да се извършат, а, така че възможността за прехвърляне би била много положителна. Маршът за поети задължения. А, той не съдържа големи суми, по-скоро използван за гаранции по EFSI и по-скоро е отговарял на потребностите на за гъвкавост, тъй като МФФ не е синхронизирана с, с мандата на европейските институции. Така че а, маржът за поети и задължения по-скоро е финансирал прехода в политическите приоритети а, има и вградена гъвкавост в а, разходните програми на Европейския съюз. Имаше а, такива а, адаптирания в а, финансовите пакети по сближаването, а, така че а, въпреки, че 70% от а, парите са били предварително разпределени, все пак остава възможност. А, Какви са полуките от а, използването на гъвкавостта в сегашната а, МФФ? Установяваме, че гъвкавостта зависи а, много от а, достатъчно големите маржове. Ако има разпоредби, които регламентират маржовете, трябва да има и достатъчно големи маржове. И когато разгледаме договарянето на многодишната финансова рамка, виждаме, че има договорка между съвета и парламента и противоположни интереси. Съветът иска ниски, парламентът иска високи маржове но двете всъщност Европейския парламент в негов интерес е маржовете да бъдат достатъчно високи, за да има възможност за гъвково използване на средствата и да може маржовете да бъдат използвани ефективно. И накрая трябва да се урегулира въпроса как се третират плащанията комисията реши, че може да възприеме мнението на парламента, че трябва да се регламентира това в следващата МФФ. средносрочния преглед, знаете, че предстои такъв. Ако имаме по-продължителна МФФ, трябва действително средносрочния преглед да съдържа достатъчно информация и да дава възможност за пренасочване и преориентиране. Това не беше случая и последния средносрочен преглед. Така че ако имаме продължител на МФФ, трябва да има добър междинен доклад. А, няколко предложения. Първо, да се промени структурата и продължителността на многодишната финансова рамка. Няма да влизам в детайли от гледна точка на гъвкавостта. Колкото по-кратка е многодишната финансова рамка, толкова по-малка нужда има да е гъвкава. И а, колкото по-дълга, толкова по-трудно ще се прехвърлят разходи от а, едно на друго място. Как можем да укрепим инструментите за гъвкавост? Виждаме, че тези инструменти са полезни, може а, да е интересно да се помисли за сливане на инструменти, например инструмента за гъвкавост с инструмента за спешна помощ. Друго мое предложение е да се създаде кризен фонд на Европейския съюз. Комисията вече предложи нещо подобно в междинния си преглед – този а, резервата за спешна помощ може да се припокрива с а, този резерв за кризисни ситуации. Инструментите могат да бъдат а, укрепени, като се премахне забраната за прехвърляне средства от една година на следващата. А, знаете, че сега има таван, могат да се прехвърлят само част от средствата аз не виждам логиката на тази година. А, не знам защо трябва да има освобождаване на бюджетни кредити за многогодишни програми. А, защото специално при инструментите за гъвкавост употребата им зависи от наличието на спешни ситуации. Не знам защо непохарчените средства не могат да се прехвърлят към следващата година, при положение, че не е имало нужда за да се употребяват тези инструменти. А, по този начин а, може следващите години да разполагаме с повече средства. А, следващото ми предложение е промяна на регламентите а, за гъвкавост. Трябва да има достатъчно големи маршове, както казах. Тези е, разпоредби биха били укрепени като, например, е, изваждането на използвани суми от е, инструмента за непредвидени обстоятелства от сумите за следващата година. Преди влизането в сила на Лисабонския договор имаше възможност да се променя МФФ до 0,03% с квалифицирано мнозинство. Така че би било смислено това да е възможно и за в бъдеще. Едно по-ново предложение е да се създаде бюджетен резерв в рамките на всеки годишен бюджет на Европейския съюз а, това ще означава, че трябва да има задължителни маржове, а, е, както за плащания, така и за поети задължения. 5% е, да останат неразпределени в годишните бюджети. А, е, така че тези неразпределени средства да могат да бъдат мобилизирани а, чрез е, общо решение на бюджетните власти за определени цели. Ако те не се използват, може неизползваните средства да се прибавят към е, глобалните маржове за плащане и за поети задължения. Този бюджетен е, резерв единственото отрицателно обстоятелство е, че трябва да се използва в рамките на програми, така че трябва таваните да бъдат достатъчно високи, за да позволяват наличието на такива маршове. Благодаря, госпожо Рубио. А, има желаящи да се изкажат. А, давам думата първо на господин а, Обихт, а, господин Рубик, ако вие не искате. Много благодаря. Радвам се, че толкова сериозно обсъждаме всички възможности, с които разполагаме. Мисля, че трябва да изхождаме винаги от Лисабонския договор. Той предвижда, както до сега, 1,24%. Сега се поставяме въпроса как да влезем в следващ период и да се придържаме към тези 1,24%, които определя Лисабонския договор. Искаме да спазваме това, което ни е зададено. Това искам да кажа. И когато видим кои програми са важни за нас, аз, например, отговарям за комисията, която отговаря за бъдещето на политиката за развитие. А, и се питаме кои е, междуправителствени аспекти могат да се включат в е, европейската политика. Така че въпросът е кои международни или междуправителствени елементи могат да се включат в е, МФФ. Следващият въпрос е свързан с резултата от преговорите по Брексит. Независимо от цифрата като резултат, очакваме 100 милиарда евро да получим като резултат от преговорите. В противен случай никой няма да подпише този договор. Е, тук е, сме твърди и който иска да напуска, трябва да носи последиците. И тези 100 милиарда могат да бъдат прехвърлени по-малко в е, МФР така че да се запълнят празнините от липсващата вноска на Обединеното кралство а, по отношение на фонда за развитие а, има отворени въпроси а, по въпросите на Брексита в а, а, рамката а, номер 9 а, и в селското стопанство. Имаме нужда от а, средства, в рамките на научни е, изследвания в селското стопанство и в регионалното развитие имаме нужда от средства. Това трябва да е в центъра на нашето внимание и мисля, че бихме могли да разработим заедно с съвета концепция за бъдещето. Знаем, че господин Макрон е поставил това като свой приоритет. Ако искаме силна Европа, не бива да продължаваме традицията да се ограничаваме всяка година, така че европейските държави да плащат по-малко от 1% от БВП за европейските политики. Така че и съветът трябва да е готов онези теми, а, които са важни на европейско ниво, да бъдат съответно подплатени със средства. А, когато се замислим за а, цената на а, липсата на Европа, а, трябва да получим отговор на въпроса как да действаме. И мисля, че трябва да подчертаем пред съвета и трябва да съвета да е ясно, че ако искаме силна Европа, трябва да действаме. При все изискванията за субсидия, субсидиарност, мисля, че напредъкът е по-важен от всичко и за това изпълнението на Лисабонския договор не се отнася само а, за политика по развитие, селско стопанство, научни изследвания, изближаване а, има своята роля. Трябва да е ясно, а, че а, парламентът няма да се съгласи с нищо, което е по-малко от 100 милиарда. Господин Фернандеш. Благодаря. Искам да благодаря за проучванията и за експозетата по тази важна тема. Гъвкавостта е нещо, за което преговарщите се бориха много и спечелиха. Беше много важно за съвета и комисията да се справят с проблемите, свързани с бежанците. Невероятно е колко трудно беше въпреки всичко това. По въпроса за желания вариант, аз мисля тук за едно нещо, което не е желателно и пречи на вътрешната солидарност в Европейския съюз. Ако има политика, която да дава резултати. Това е кохезионната политика и сълскостопанската политика. Намаляването на средства за тези политики не е лесно, но в крайна сметка всичко може да се уреже. Но според мен това не е правилният подход. Много пъти се атакува кохезионната политика. При условие, че МФР започва през 2017, 2014, 2015 и 2016. Всичко бе свързано с предишната рамка. И рамката ще продължи до 2021, 2022, 2023 заради правилото N плюс 3. И до 2017 до 2023 ще видим, че за този период ще има чудесно изпълнение – според мен, минимума е 0,23. Не, не вярвам за 0,24 за плащането. Но, ако има 0,23, максимума, който е определен за собствените ресурси, за бюджетните кредити за плащания – Мисля, че за поетите на ангажимент е 0,27. 1,27. Трябва да видим каква ще е сумата за бюджета. Има някои неща, които са очевидни. Но трябва да видим докъде ще се стигне. Да се съкрати срока. Добре. Може да заложим една година. Ама няма да го направим, тъй като това е многогодишна рамка. И член 312 от Лисабонския договор казва, че минимумът е 5 години. Но можем да кажем, че за да има максимална гъвкавост, ще стане една година. Защото дори за период от 5 години има някои неща, които не могат да бъдат предвидени за 2 или 3 години. Невъзможно е да се предвиди нещо непредвидимо. и също и функциите. Може да се намали бройката само една функция. Това е максимална гъвкавост. Но така се елиминират важни неща, а именно предвидимостта за регионите, за бенефициентите – Затова са важни националните пакети и пакетите по програмите. Може да се смени името на резерва за непредвидени ситуации. Да, тук говорим за непредвидени ситуации и те ще се финансират с нови парични средства. Няма да се теглят пари от други приоритети при непредвидени обстоятелства. Затова според мен това е една добра идея, която може да бъде приета. Относно финансовите инструменти, плащанията са предвидени в самия бюджет за съвета, но за комисията и има специални извън бюджетни инструменти, включително и за парламента. Всички знаят, че ако има поети ангажименти извън бюджета, това означава, че самите плащания са извън бюджета. Разбира се, за съвета. Съвета винаги обича да урязва разни неща. Той с удоволствие би казал, че да, това е в бюджета, макар и да е убеден, че са извънбюджетни. Та, гъвкавостта е нещо много важно. Не знам дали е правилно да се каже, хубаво имаме нужда от резерви, ще оставим общите резерви за гъвкавостта. При тези обстоятелства съвета, а и другите ще каже, че не трябва да се пипа този резерв. Но има един механизъм, който е общия резерв за поети ангажименти и плащания. И той има доста добър ефект. Всяко евро, предвидено в бюджета, трябва да остане в бюджета. Това е основният принцип. Както за поетите и ангажименти, така и за плащанията. Има нещо, което според мен не е сериозно, а именно, що се отнася до плащанията, да има сума, която е по-малка с милиарди, ако направим съпоставка с поетите ангажименти, което означава, че има някой съвета, който винаги крие надежда, че няма да се изпълнят тези ангажименти. С голямо удоволствие те няма да изпълнят ангажиментите и това е нещо, което трябва да бъде елиминирано. Да се спазва принципа. Всяко едно заделено евро в бюджета трябва да бъде използвано за поети ангажименти и плащания. Благодаря. Благодаря, господин Кълмер. Благодаря, господин председател. С голяма радост изслушах представенето на нашата гостенка. но трябва да кажа, че съм малко смутен от някои от нещата, които чух от моите колеги. Господин Рубих каза, че британците трябва на всяка цена да платят 100 милиарда от седмици търся някой, който може да направи сметка и да обясни как е направил. Аз не съм намерил. А, вие сега споменахте 100 милиарда, може би ви харесва тази цифра, хубава кръгла, може би а, все пак ще намерим някой, който може да каже как се достига до това число. Ако действително 100 милиарда трябва да бъдат платени, е, защото британците са поели тези задължения. А, нека да приемам, британците а, дават 10% от а, бюджета на Европейския съюз. Ако британците напуснат след една година и плащат 100 милиарда, то всички останали трябва да платят 900 милиарда. Искам да попитам как се стига до тази цел, така че не, до тази цифра. Така че а, мисля, че трябва да сме реалистични, когато отправяме искания за плащане към британците. А, бяха споменати и някои термини, към които междувременно реагирам алергично. А, едно такова изказване е трябват ни повече пари. Всичко скъпо е добро. В Европа нещата не се подобряват, когато харчим повече а, просто трябва да направим най-сетне бюджет, ориентиран към целите. И когато преработваме многодишна финансова рамка, трябва да дефинираме ясни цели. А целите са добри тогава, когато могат да бъдат измерени. Не искам да се договаряме за нещо, което а, звучи чудесно а, и всички сме а, убедени и в крайна сметка не можем да установим дали разполагаме с факти. Защо селскостопанската и кохезионната политика трябва да са приоритет за нас, а, за да постигнем целите си? А, в а, аграрната политика е необходима, както, а, но те не могат да бъдат а, измерени. А, в а, политиката по сближаване има такива програми, които години наред не постигат целите си. Тук трябва да се попитаме дали е целесообразно да ги продължаваме. Така че при преработката на следващата МФР трябва да се обърнем точно към тези слабости. Благодаря, господин Бъге. Благодаря. Всичко звучи просто. По отношение на Брексита, всъщност наистина е просто. Може просто всичко да се пресметне онова, което е нужно, както го правят обичайно, обикновените домакинства в а, сегашната МФР има кредити за поети задължения, кредити за плащания и господин Руби каза, че а, вноската на Обединеното кралство с а, малки отклонения а, а, са ясни. А, има и а, средствата, а, които се връщат на британците, но горе-долу това прави 10 милиарда. А, да вземем. А, сегашната актуална многодишна финансова рамка. Структурни фондове, кохезионни фондове, Европейски социален фонд, сълскостопански фондове и регионално развитие. Това прави около 700 милиарда в общи линии 100 милиарда годишно. 700 милиарда разпределени на 7 години. Проста сметка. Без 10 милиарда, къде ви е проблема? Европейския бюджет няма да се срине след Брексит. По-важен е въпросът какви са приоритетите, които ще се определят за европейския бюджет. Има редица научни изследвания, които събират и анализират цифри и когато се анализира бюджета, се стига до цифрата 60 до 100 милиарда. В нашия дебат не се говори за едно. То не се споменава и в Обединеното кралство. Не е въпрос да правим хуманитарен жест, а изпълнение на поети задължения. Виенската конвенция за международно право, четете член 71б. Там е записано всеки който напуска сдружение, не е задължен да спазва правилата, а, но а, там е записано също така, а, че всеки, който напуска едно сдружение, а, е задължен да изпълни задълженията, които е поел като член а, на това сдружение. А, или да се изразя по-просто, а, който изчезва а, без да изпълни договорите си, без да изпълни задълженията си по международното законодателство, не е прав. Говорим също така и за по-неясни въпроси, като например съвместни предприятия, joint ventures като ИФА. Там също има международно обвързващи ангажименти. Какво правим с тези предприятия? Какво правим с Галилео? Как ще оценим въпроса, че Европейският съюз представлява юридически субект? Това има отношение към собствеността на върху сгради и сателити. Искат ли британците да останат със собственици или ще се откажат от а, това? А, защото нали, има един сателит, който не работи от всички, които сме изстреляли. А, и а, ако разгледаме всичките възможности, ще видим, че освен норвежкия модел няма много други възможности. 900 милиона плаща Норвегия годишно, подкрепя най-слабите държави и участва в програми Еразъм и други образователни програми. Тоест дава своя принос. Тук Обединеното кралство има, има възможност да участва в изследователската дейност. Десете най-добри университета, които участват в научни програми, три от тях са британски, или участват, или не са извън програмите. А, така че а, бюджета за 2023 година, а, поне в първата си част може да бъде съвсем ясен. А, след това нещата стават по-трудни, но а, първата част а, е горе-долу ясна и за това искам да кажа, че а, многодишната финансова рамка няма да се а, срине след а, Брексит. Госпожа Рубио в а, своя анализ каза, а, нещо за най-добрия сценарий, големи реформи в селскостопанската и политика и политиката по сближаване. И да, и не. Ако разгледате конфликтите между големите градове в Европейския съюз и отдалечените региони, селските региони, а, можете да действате така, както предлагате вие. Откъде региони или някои държави могат да вземат средствата за инвестиции, които са необходими, ако не получат европейско финансиране. Тук отваряме нови конфликти и се отказваме от изискването за устойчивост, за растеж и за работни места по-скоро би трябвало да се питаме къде можем да бъдем по-ефективни и да се обърнем към държавите членки, които не освояват всички средства. Можем да направим програми, които са по-приспособени към нуждите в държави членки и можем да поискаме държавите членки да обвързват своите проекти за европейски средства с специфичните за държавата препоръки. но имаме горна граница на финансовата рамка и горна граница на собствените средства, които ще се запазят а, за бъдеще. Въпреки това, маржовете и сега се използват, когато съветът не знае какво да прави. А, то се а, финансира а, финанси, механизма за стабилност от а, маржа. А, Имаме гаранции за Европейската инвестиционна банка, които идват от там. А, и а, също така сме предоставили 60 и 70 милиарда гаранции за държави извън еврозоната. Всеки от нас знае когато се опитваме да стабилизираме съседските си отношения, когато говорим за сигурност и отбрана, това не може да се направи с средствата от МФР, а държавите трябва да обяснят защо пренебрегват въпроси за сигурността. Трябва да обяснят на гражданите. Въпросът е, ако на европейско ниво не направим нещо, което сме опитвали преди, а именно да стимулираме държавите членки. В случай, когато създаваме европейски агенции, създаваме международни програми, да преразгледат а, своите национални структури и да видят дали им трябват на национално ниво министерства по този или онзи въпрос. Но а, Бих казал така по-смело, че националните бюрократи всъщност пречат. По въпроса за гъвкавостта ще кажа, че 2015-2016 година ни спаси възможността да се прехвърлят средства. В противен случай а, щеше да се срине целият бюджет, ако не беше преразгледан. Така че трябва да работим по този въпрос, да използваме, да разгледаме и да използваме възможностите за гъвкавост, за да можем да реагираме на непредвидено развитие, да не губим месеци в преговори, да не можем да реагираме адекватно. Така че с преразглеждането на бюджетите, първото истинско преразглеждане, успяхме да компенсираме онова, което загубихме поне отчасти с влизането в сила на Лисабонското законодателство. Председателят благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Директор Лейнер, сега не очакваме сега да обясните как ще е, си разчистим сметките е, в кавички с Обединеното кралство. Ние ви каним да вземете отношение към гъвкавостта, така както беше изложена тя от госпожа Рубио. Да, наистина не можах да коментирам изобщо за дискусията за изчисляването на задълженията на Великобритания. Относно гъвкавостта обаче, оставам с впечатлението от редица дискусии, че има необичаен консенсус между институциите, че тя е много важна и трябва да я подсилим допълнително. Аз се присъединявам към това, което каза госпожа Рубило, а и редица други колеги, а именно, че сме изминали много дълъг път. Особено, що се отнася до допълнителната гъвкавост, която, ако трябва да сме честни, издейства Европейския парламент при последните преговори. Тя се оказа много ценна. Резервите за поети задължения, за плащания, за непредвидени случаи. Къде щехме да сме днес, ако нямахме тези новаторски решения за изпълнението на бюджета? И винаги сме следвали логиката, че ако не можем да си издействаме тази МФР, която искаме, поне искаме да използваме МФР, която получаваме до последния цент, както за поете задължения, така и за плащане. И в това отношение тези инструменти са много полезни. Може да помислим за други решения, и за много инструменти наистина плащане трябва да са една тавана. Комисията предложи текст по темата. Това е единствения логически подход. А относно резервите, искам да попитам госпожа Рубио и колегите, моля ви, правете разлика между резервите по МФР и резервите по годишния бюджет. Първите са много ценни, защото с новите инструменти, един вид те пресъздават годишната бюджетна процедура. Тя е сериозно намалена в момента заради строгото предварително програмиране на бюджета. С тези резерви бюджетния орган всяка година разполага с нещо, с което да работи. Но това са резервите по МФР. Относно годишния бюджет, да, разбира се, бюджета трябва да бъде използван, да се използват разкритите възможности. Има смисъл да се предвидят някои резерви за предстоящата година, но е много трудно да се мобилизира всичко това с късна корекция на бюджета. При МФР е резервите са много ценни, а при годишния бюджет са малко загуба на възможности за реализация на разходи. Искам да ви обърна внимание и на ролята на съвета и парламента като законодателни органи. Има възможност да се определи гъвкавост на ниво програми в законодателния процес. Програмите, прияти миналия път, в някои случаи предвиждаха използването на до 100% от фондовете. Например, за програмата за добросъседство. Имаше преразпределение на средства за евентуални страни бенефициенти до 100%, което определено няма да е полезно с оглед на това, че в периода се промениха приоритетите. Комисията ще се убеди да ще се опита да убеди законодателния орган следващия път да остави резерви и за отделните програми, за да могат да реагират на непредвидени обстоятелства при изпълнението. А сега резерва за непредвидени обстоятелства обстоятелства. Господин, госпожа Рубио предлага той да не се прихваща по-късно от, с а, съкръщения. Да, това бе една кратка възможност за периода 2007-2008, бе много ценна. Парламента я издейства при междуинституционалното споразумение. Веднъж я използвахме за прегледа на Галилео през 2007. Това бе единствения преглед някога прият с квалифицирано мнозинство в съвета. Имаше една държава членка против. Опасявам се, че след Лисабонския договор и след е, дискусията за различното тълкуване на договора, тази възможност вече не съществува, според нас. Лисабонския договор предвижда МЕФЕРЕ да се, предвижда едино, да се приема единодушно. И всички правни експерти ни казват, че и преразглеждането също трябва да е с единодушно съгласие. Не виждам как можем да се върнем към а, положението от преди Лисабонския договор от правна гледна точка. И накрая една дребна забележка. В текста на госпожа Рубио се говори, че комисията предпочита решение 5 плюс 5 за срока. Предполагам, че има недоразумение. Комисията все още не е излязла с позиция за срока на многогодишната финансова рамка. За нея всички възможни варианти за момента са с еднаква степен на значение. Благодаря, директор Лейнер. Госпожо доктор Рубио, не споменах за коя институция работите. Това е института Жак Делор, наша Европа. Ако искате, можете да реагирате на забележките на колегите след което ще дам думата на Ян Убрит за заключителни бележки, ако има желание. Entschuldigung, yes. Ähm, Rubio, dann Sie. Първо госпожа Рубио. Thank you very much. Благодаря. Имаше много въпроси и някои от тях не са свързани с къвкавостта. Имаше доста въпроси за Брексит. Не искам да влизам в подробности за ефекта от Брексит върху европейския бюджет. Само ще маркирам нещо свързано с моя доклад. Относно необходимостта за намаляване на бюджета за ОСП и кохезия, както бе казано, разликата, която ще стане след Брексит, е сериозна. Минимум 10 милиарда според разчетите и ако я е съпоставим на фона на целия бюджет, тя е доста значителна. Спомням се за един доклад с моя колега Йон Клас, където имаше много хубава графика и правихме съпоставка на, на тази разлика с различните програми за разходи. Тя се равнява на 20% от кохесионната политика, 20% от ОСП. Много сериозен ще е този недостиг. И е възможно ние да не може да компензираме този проблем само с увеличаване на ресурсите. Това е възможност, но е политически деликатен момент. Още повече, че нямаме възможност за събиране на нови собствени ресурси. Увеличаването на вноските ще е сериозно бреме за някои държави членки, за да се компенсира Брексит. Така че на фон на всичко това, според мен ще трябва да се съкратят двата основни елемента – кохезия и ОСП. Много трудно ще да се запази сегашното ниво на финансиране. Или ще съкратим всички области, някои повече от другите – и ще извършим преразпределение между приоритетните зони. Но така или иначе, дори да решим тези две, че две области са важни, трудно ще е да се запази размера на финансиране за тези области от преди. Няма да навлизам за цената на Брексит за Европейския съюз е важно сметката за Брексит да не влуши положението за бъдещата МФР. Трябва да се изпълни сегашната МФР, за да не се отлагат поети ангажименти и плащане за следващата, което само ще отежни бремето й. Относно размера на следващата МФР, има предпочитание за увеличаване на относителния размер на МФР, което не е проблем за мен. Само искам да отбележа, че независимо какво ще направим с Брексит, ще има увеличение в относителен план. Защото с Брексит, тъй като великобританската економика като процент е, е по-голяма от нетната вноска на Великобритания към европейския бюджет, каквото и да направим, дори да увеличим разходите, да се пазим също ниво на разходи след Брексит, ще имаме увеличение в относително изражение на европейския бюджет. Просто няма да може да остане бюджета на ниво 1%, защото ще се обедни европейската економика. Така че това трябва да бъде взето предвид. ще трябва да има увеличение в относителен план. Но това не означава, че ще имаме увеличение в реален план. А относно гъвкавостта, една принципна забележка. В контекста на гъвкавостта парламента трябва да взима предвид следното. Има два начина да се подходи по въпроса, които са взаимно допълващи се. Може да се намали нуждата от гъвкавост, да се увеличат инструментите за гъвкавост и разпоредбите за гъвкавост. Има някои неща, които могат да намалят потребността от гъвкавост. Вие можете да решите дали да тръгнете по този път или не от политическа гледна точка за, срок, за срока и размера на МФР. Но много важно е също така да се синхронизира МФР с политическия мандат на Европейския парламент. Ако разгледаме общия резерв за поети ангажименти, той е почти изцяло използван, за да се приспособим към новите политически приоритети на новата комисия. Само защото имаме новопостъпила комисия, която започва дейност една година след приемането на МФР. Трябва да дадем на новата комисия възможност да заложи в МФР своите собствени бюджетни приоритети. Разбира след гласуване и одобрение на парламента и съвета момента това е голям източник на гъвкавост. Ако МФР не бъде съгласувана с законодателния мандат на парламента и комисията, винаги ще има нужда от подобна гъвкавост, за да може да бъде пригаждана към новите бюджетни приоритети. Увеличаването на гъвкавостта и разходите тук или има повече резерви се използват по-добре, или пък се създават неща извън МФР като специалните инструменти. Петър, както ще ни каже, всичко зависи от позицията на парламента. Дали могаше да има повече извън бюджетни пера. И тук искам да се присъединя към Стефан. Има голям потенциал за програмите за разходи за гъвкавост. Например, фондовете за миграция. Почти всичко се преразпределя предварително. Напълно противоречиво е да има програма за разходи, която е прекалено строга и да преследва само една цел. Вижте какво стана с тази непредвидена криза с беженците. Трябваше да се покришим и за нея. Не може всичко да се планира предварително. Ще спра тук. Това е всичко от мен. Благодаря, доктор Рубио. на Обрихт. Съвсем накратко. Когато получихме вашата презентация. Преди да се изкажат колегите, ми беше интересно това, което казахте в края на презентацията си. А именно, че не искате да анализирате Брекзит, защото не става дума за гъвкавост, но предлагате да се намалят бюджетите за кохезионната политика и за селското стопанство нещо, което също не води до гъвкавост. Това не е гъвкавост, това е просто политическо предложение да се промени политиката. Друго интересно нещо е, че във вашия текст имаме преход на многогодишна финансова рамка. Обсъждаме с какво ще трябва да се справим в бъдеще. Вие казахте, че предлагате да се промени един от инструментите, който е основан на офсет. Има разлика обаче дали ще се използва или не тази възможност. Зависи от това какъв тип резерв се ползва. И накрая въпроса за засилването на специалните инструменти извън МВФ. Е, след е, вас е, ораторът каза, че смята, че те трябва да се засилят. Но това, на което ние настояваме от самото начало, е да имаме една по-гъвкава МВФ, МФР, извинете, за е, поне няколко години. Въпросът е каква гъвкавост точно искаме. От много време работим по МФР, е, по приоритетите и е ясно, че тук не става дума само за пари, става дума за политики. И затова искаме гъвкавост, за да може да придвижваме средства между различните приоритетни теми. Не е допустимо, след като толкова време сме работили по тази тема, комисията изведнъж да излезе с нови програми, които всъщност са били планирани без да има нови средства, без да има гъвкавост ако някой предлага нови неща, тогава трябва да предложи откъде да се финансират те. Именно за това, когато говорим за гъвкавост, е ясно, че МФР трябва да отразява това политическо решение. Когато вземем решение за политиката, трябва да имаме възможност за маневриране тъй като условията се променят и трябва да променяме и политиката. Именно за това имаме нужда от такава гъвкавост. Трябва ни повече гъвкавост. Въпросът е къде да е тази гъвкавост? В многогодишната финансова рамка или в годишния бюджет? В годишния бюджет имаме желание да се изразходват всички предвидени средства. Не искаме в края на годината да остават допълнителни маржове. Жозеф каза, че съветът би бил предоволен, ако не се стигне до пълно изпълнение на бюджета. Това е философията. Но ние не се... Ние не искаме да не се изпълнява бюджета. Искаме да се изпълни в максималната възможна степен – но да се прави това по един предварително планиран начин, а не в последния момент някой да дойде и да каже имам съвсем различни идеи, дайте да вземем едни пари от тук и да ги приложим. Именно на това се спирате вие и във вашия доклад. Затова Затова а, няма как да се навлезе в МФР без да се говори за гъвкавост, точно както няма как да не се говори и за Брекзит. Всичко е взаимосвързано. И за това всъщност, съгласно вашите аргументи, или трябва да запазим рамката такава каквато е, или да я засилим чрез опростяване на някои от изискванията. А какво да кажем за засилването на инструментите извън МФР? Любопитна ми е какво ще чуем в следващата презентация. Благодаря. Сега, без да трябва да въвеждам темата, ще кажа, че доктор Петър Бекер от Фундация Политика и наука има думата. Доктор Бекер, заповядайте. Единство на европейския бюджет. Yes, thank you very much for the invitation and... Благодаря много за поканата. За мен е чест и удоволствие да присъствам на днешното заседание. Извинявам се, че гласът ми е дрезгав. Специално на преводачите се изненадвам. Нека да започна с няколко коментара като уводни думи към преговорите по многогодишната финансова рамка свързани с натрупания до тук опит в формалните преговори. Ще говори за бюджета на Европейския съюз, за неговото единство, както и за това, което се говори за специален отделен бюджет за еврозоната. На екрана не може да се прочитат цифрите, но се надявам, че разполагате с фотокопия. Сегашната система е такава, че работим с бюджет, който постепенно е нараствал през последните 30 години със силно предпочитане за продължаване на статуквото. Държавите членки се занимават основно с нетните позиции и реформите са бавни и постепенни. Натрупаният опит показва, че могат да се извлекат някои полки от формалните преговори. Виждате пакетите от, от 80-те години, началото на 90-те и така до днес. И могат да се забележат няколко неща. Първо, продължителността на процеса на преговори, за да се намери консенсус между държавите членки и да се постигне компромис между държавите членки, парламента и комисията. Първоначално е, е отнемало по-малко време. Бюджетът, освен това, е нараствал в абсолютни стойности, а, но се е намалява по отношение на а, дела спрямо брутния вътрешен продукт и брутния вътрешен приход. И, както виждате накрая, комисията винаги е правила усилия да обвърже своя проект с общи проекти за интеграция, т.е. да участват всички държави и членки е, и да бъдат убедени те, че са необходими повече средства за многогодишната финансова рамка или поради завършването на единия пазар – или поради е, дневния ред за развитие до 2020 година. Комисията не винаги добре успява да комбинира настоящата и предходната финансова рамка с Лисабонския договор, както и с стратегията за Европа до 2020 година. И за това тя не успява достатъчно убедително да представи позицията си пред съвета. Какво можем да извлечем от тук като извод? Ами първо, преговорите, ако имат за цел да се стигне до сериозни реформи, ще отнемат доста време, ще е трудно да се постигнат компромисите. И оттам нататък да се включи приложението към тези, на тези компромиси към различните политики също ще отнеме време. На второ място, от опитът става ясно, че комисията се опитва да намери или да разработи нова убедителна идея, нещо като европейски наратив за своите предложения. И прави усилия да убеди Европейския парламент и съвета, че е необходимо да се реформира европейският бюджет. Днес продължаваме да виждаме желание за реформиране на европейския бюджет, което сред държавите членки е по-скоро нежелание. И единственото, което обединява всички участници в преговорите, е, че имат интерес в края на процеса да постигнат някакъв компромис. В крайна сметка е по-добре и смятат, че постигането на компромис е по-важно, отколкото постигането на по-добра рамка на всяка цена. Европейската комисия разглежда принципа на европейската добавена стойност и всъщност това трябва да стане, според нея, наративът за многогодишната финансова рамка след 2020 година. Трудно обаче е да се измери е, е тази добавена стойност. Какво значи тя? Е, по-голяма ефективност, последици върху приходите и разходите, избягване на дуплиране на определени структури и въобще къде друга да има европейска добавена стойност. Въпросът е е, как се отразява тя и в кохезионната политика. Реално общо определение на това понятие няма. Като цяло, винаги при преговорите за МФР се търси повече ефективност при приложението на бюджета и се търси добавена стойност. времено всички участници и всички държави членки принципно се съгласяват с тази концепция – и са отворени към дефиниция на принципа. Е, готови са да обмислят за е, въпроса за това, по кои политики може да се заложат допълнителни средства, ако се създава допълнителна добавена стоеност. Е, каква може да е дефиницията за добавена стоеност? Ами може да е следната. Ограничените ресурси да се използват по разумен начин. Но като цяло концепцията доста трудно се дефинира, а след това, ако се постигне някаква дефиниция, в крайна сметка тя е доста повърхностна. Е, затова не съм напълно убеден, че европейската добавена стойност ще е аргументът, който ще убеди държавите членки и европейските граждани в ползата от, от европейския бюджет. А всъщност целта на тези преговори е да се постигнат полезни развития за всички. Нека да погледнем напред, да видим пред, предстоящите преговори. Последващата многогодишна финансова рамка е, и защо по многогодишните финансови рамки, е, преговорите винаги са трудни. Всеки път, като се стигне до следващата, всички казват, такива трудни преговори не е имало. И този път това е вярно, особено пък поради Брекзит, е, поради а, е, остатъците от кризата в еврозоната, поради по-високите очаквания на гражданията за по-социална и по-сигурна Европа и поради това, че има допълнителни задачи, които се възлагат за изпълнение и те изискват допълнително финансиране. Да не говорим за това, че и за сегашната и за следващата многогодишна финансова рамка поради Брекзит ще остане една доста голяма празнина – и все още не се знае колко голяма ще е тя. Преговорите текат. Ще е доста трудно за държавите членки да преговарят по МФР, тъй като изобщо не знаят какви суми ще им се наложи да внесат в бюджета на Европейския съюз. Друго предизвикателство за преговорите е графика. Съвсем не е лесно. Мисля, че преговорите трябва да приключат до края на 2020 или най-късно до, 2000 и... до началото на 2020 година, ако искаме добро приложение за структурните фондове, за сълскостопанската политика, за хоризонт след 2020 година и така нататък. Ако преговорите протъкат така, както се случи с предходните многогодишни финансови рамки, най-вероятно комисията ще подаде своето предложение преди май следващата година. След това през октомври ще се работи по законодателните предложения за фондовете и за сълскостопанската политика. След това държавите членки ще започнат да разглеждат предложението първо в неговата цялост, по време на австрийското председателство, втората половина на 2018 и след това ще започнат да преговарят по градивните елементи през 2019 година, през първата и половина, по време на румънското председателство. И ако не, Европейския съвет ще поеме и най-вероятно през лятото 2000, на 2019 година ще се постигне ще се обсъди темата и най-вероятно ще има нужда от два съвета, за да се стигне до крайния вариант. Обикновено така се е случвало до сега. Едва при втори опит се постига нещо. След изборите през 2019 година Европейският парламент ще започне да преговаря с съвета и преговорите ще са до пролета на 2020 година реално. И поради това времето за подготовка за следващия период ще бъде изключително кратко. А последните преговори по Брексит и споразумението за Брексит ще се намесят, както и прегов... изборите, м... края на настоящия мандат на председателя на Европейската комисия, Европейския съвет и Европейската централна банка. Това означава, че е, когато преминат изборите, ще мине и известно време, за да се определят ръководните е, лица и да се намерят нови служители. И след това могат да възникнат и допълнителни въпроси, които да се отразят на Мефере, МФР, като Брексит. И ще се види дали господин Туск ще бъде допуснат да преговори последната последния вариант на споразумението в Европейския съвет. Тоест, доста е сложно е, всичко това, и пакетите са големи, включи, включва се и европейският бюджет. И така, в заключение, нещата са сложни, нови предизвикателства, нови теми, които трябва да се вземат предвид при преговорите. Обстоятелствата са доста сложни и графикът е доста сложен. По въпроса за единството на бюджета. Както знаете, правото на парламента за участие и контрол в политиката на Европейския съюз е обвързано с европейския бюджет. Бюджетната политика е особено важна и в нея се определят бюджетните права на парламента. Има обаче някои възможни и необходими изключения от този принцип на единството. Някои е, са исторически, като Европейски фонд за развитие, или пък е, такива включени в първичното и вторично право на Европейския съюз, или подкрепени и от е, юриспруденцията на съда. Има нови е, инструменти за справяне с кризи. Някои от тях са адхок. Обсъдихме някои от тези теми. Мисля, че и моят колега от секретарията ще засегне темата, но съвсем накратко. Защо този тип инструменти и средства извън бюджета са необходими? Ами, е, необходимо е да има бързи и гъвкави инструменти които да ни позволяват бързо и гъвкаво да реагираме на нови предизвикателства. На второ място, необходимо е да се е, предоставят нови средства за тези нови задачи, без това да изисква промяна в МФР. И така, изглежда, че има известно компенсиране между гъвкавостта и многогодишното планиране на бюджета – в контекста на тази гъвкавост и възможности за бързо вземане на решение, трябва да се има предвид и бюджетните права на парламента, включително и контрол и наблюдение. При другите средства решенията са по-бързи и могат да бъдат взети бързо и от комисията държавите членки, но това да ги прави непременно по-легитимни. На второ място, Средства от различни източници могат да бъдат смесвани, за да се финансират едни и същи програми. Новите инструменти, освен това, предоставят повече възможност за политическа гъвкавост, защото предоставят нови средства. Но същевременно, и това е последното, ма това прави бюджетната политика по-сложна и по-малко прозрачна. На този етап има определена категоризация на различните начини, по които парламентът може да се включи. Чрез наблюдение, чрез контрол, чрез е, обсъждане на въпросите за освобождаване от отговорност по бюджета. И смятам, че трябва да има определено определена иерархична подредба на тези инструменти, които са отвъд бюджета и в които парламентът участва. За мен това е необходимо и може да бъде направено. На тази таблица виждате някои възможности за евентуално подреждане по иерархична последователност. Да кажем, правата за участие на Европейския парламент могат да бъдат обвързани с степента, в която се използват европейски средства, с степента, в която участват европейски органи и институции при приложението на тези нови инструменти – Надхвърлих ли времето си за изказване, господин председател? Един въпрос за бюджета, накратко специален въпрос за ускоряването на фрагментацията на европейския бюджет беше взето решение, че тази задача все още а, е, възмож... е, предстои. Няма пълна яснота как да се работи и дали да има такъв бюджет за еврозоната, но накратко да се върна по основния въпрос. Е, извън европейския бюджет има определени възможности, да кажем, за бюджет за еврозоната – има примери за такива бюджети, но има и начин те да бъ... той да бъде създаден в рамките на този бюджет да бъде създаден в рамките на европейския бюджет. Ако искате да създадете такава способност, има различни възможности за отворено управление, за Европейски министр за финансите, е, парламент на еврозоната и така нататък. Това може да означава да се определи бюджет за еврозоната, който може да е по-лесно договарен от държавите членки. Смятам обаче, че това би увеличило значително фрагментирането и диференциацията на бюджета на Европейския съюз и на политиките на Европейския съюз. Благодаря. Много благодаря, доктор Бекер. Дам думата сега на Ричард Крол. Няколко коментари от а, а, правна гледна точка, свързани с Лисабонския договор. А, трябва да си припомним, че Лисабонския договор беше разработен през 2003 година от Конвента на Европа и бюджетните разпоредби бяха дело на групата по простяването. Когато разгледаме документите на този конвент, ще видим, че целта е била да се направи цялата система по-ясна и прозрачна за гражданите, за да могат те да видят кой какво прави в Европейския съюз. След влизането в сила на Лисабонския договор, всъщност нещата станаха още по-сложни и по-разпокъсани в контекста на а, финансовата криза, кризата с държавните дългове, в контекста на миграционната криза, във връзка с така наречените хибридни инструменти, средства от европейския бюджет, а, заедно с средства на държавите членки. От а, правна гледна точка. А, Член 110 от Лисабонския договор предвижда принципа на единство, видими в бюджета. И част от европейските политики се финансират пряко от държавите членки, като например политиката по сигурност и отбрана, общата външна политика и така нататък. Освен това, Европейския съд има случаи, в които се казва, че европейски институции и бюджетите са и техните бюджети е, са съвместими с Лисабонския договор, така че е, и техните бюджети са извън бюджета на Европейския съюз. Въпреки това, виждаме, че не е изпълнена основната идея бюджета да се опрости и да стане по-прост. Напротив, той става все по-сложен и по-разпокъсан. А това, разбира се, се отразява и на капацитета на Европейския парламент да следи и да контролира нещата. А, Европейския механизъм за стабилност като инструмент на еврозоната следва исторически а, модел – а, държави членки, които усещат нуждата от действия, първо започват а, помежду си, след което нещата минават а, на европейско ниво. Виждаме това в а, договор, а, в създаването на третия стълб а, и така нататък. Така че някои от инструментите, като механизма за стабилност, а, например, а, са преходни инструменти и сега са извън преди, а, след това могат да се интегрират а, в европейския бюджет. А, в последната МФР имаше хибридни инструменти извън европейския бюджет, а, които използваха средства на държавите членки, за да заобиколят таваните в европейския бюджет, като например механизма за бежанците от Сирия. А, по отношение на опростяването, може да кажем, че Лисабонският договор е, твърде много е опростил, а, като, например, а, а, разпоредбата, че трябва да има регламент а, за МФР и той трябва да е прият единодушно. Действително, регламентът е ясен, но недостатъчно интелигентен инструмент той няма никаква гъвкавост. И това, което виждаме от влизането в сила на Лисабонския договор, е, че самият регламент се разглежда като един вид основен договор. Ако някой има добра идея, му се казва, ами не може, защото трябва да променим договорите. Същото въжи и за МФР добри идеи се отхвърлят, защото това означава, че е, трябва да се промени МФР и затова прибягваме до хибридни инструменти. Следващият е, очакван регламент за МФР. Очевидно договорите определят това и това, което можем да направим е да увеличим таваните. господин Руби казва, че трябва да имаме повече инструменти извън МФР, но ако увеличим таваните, можем да разгледаме член 203 от МФР, в който се казва, че трябва да има тавани и други предпоставки да се изпълнява гладко годишния бюджет. Дори и при положение, че регламента не е достатъчно интелигентен инструмент, можем да се получим а, и виждаме, че и в регламента може да има елемент на гъвкавост. А, например, а, глобалните маржове за плащания, за бюджетни кредити, а, имаме резерва за кризи, кризи за непредвидени обстоятелства Имаше времена, в които смятахме, че такива глобални, такива общи маржове не могат да са част от регламента. Видяхме, че може. И накрая ясните формулировки, плащанията в рамките на определени а, инструменти, а, които надхвърлят а, таваните. Ясно беше, че не можахме да постигнем достатъчно ясна формулировка, понеже трябваше да бъдем единодушни. Сега ще се опитаме следващия път да постигнем по-ясна формулировка. Благодаря ви. Ähm, Много благодаря. Като председател на заседанието ще направя една процедурна забележка, оживление, Казахме, че след 15.30 ще почнем да гласуваме. Към нас ще се присъедини колегата Понс и ще има половин час, за да обменим мнения във връзка с програмата за развитие на европейската отбранителна промишленост. би ми се искало да приключим в 5 часа тези две точки. Казвам го предварително, за да се настроите да работим точно и съсредоточено. Има две желания за изказване, които получих до сега. Ян. Очуден съм. От това, което казвате. От една страна свикнахме да казваме, че а, няма действа на бюджета, няма демократичен контрол, не можем ние да го упражняваме. И все повече а, нещата се отдалечават от демократичния контрол на парламента. Искаме да има гъвкавост от друга страна, а, която изисква гъвкави инструменти, Така че по-скоро трябва да се попитаме какво искаме ние като парламент. Ако искаме гъвкавост, имаме нужда от гъвкави инструменти. Ако не искаме, само тогава можем да ограничим тяхното действие. Така че трябва да се попитаме къде отиваме. Дали искаме външни инструменти, които са два пъти повече от а, бюджета? И решаваме да ги използваме, защото те са малки и гъвкави? И какво е съотношението? И ако преувелича, искате ли а, заради контрола да сложите а, големи маршове? или а, искате външни инструменти, които да се сменят по-бързо и могат да бъдат а, временни. А, днес са извън, утре са вътре в а, бюджета, защото ако ги включим от самото начало, те ще бъдат там завинаги. А, така че а, все повече инструменти ще са извън бюджета, а, а, повече ще са отвън така че делът на държавите ще бъде 0,9 и по-малко, но ще има все повече вноски около това. Така че трябва и съвета и парламента да си зададат този въпрос. Абсолютно сте прав. Втората, вторият компонент и въпрос, свързан с единството на бюджета, е бюджета на еврозоната. Искате ли такъв бюджет в рамките на бюджета на Европейския съюз или искате отделен такъв? Този въпрос беше обсъждан неколкократно. Господин Шойбле, финансовия министр на Германия, бившия финансов министр, няколко пъти каза, че ако има бюджет на еврозоната, трябва да има договори за еврозоната, финансов министър и така нататък. Тук пак трябва да се попитаме какво искаме и къде отиваме. За сега няма отговор. Ние не получихме а, и а, отговор от а, експертите. Просто ние трябва да се попитаме а, на къде вървим. А, графикът а, ни, а, по-скоро графикът на а, Европейския съвет а, отмества решението след изборите. за да реагираме бързо, може би трябва да използваме опцията на преход на МФР. За сега трябва да се ориентираме в ситуацията. Какво искаме и какви предложения са на масата. Благодаря господин Малетич и после господин Бъге. Благодаря за материалите и и експозетата. Напълно съм съгласна с Ян, че за нас е много важно да имаме пълна обща картина, за да сме по-добре подготвени. По време на вашата презентация подчертахте за европейската добавена стойност. Това е допълнително много важна тема. Все още търсим определение на това понятие и начин да измерваме европейската добавена стойност. Кохезионната политика включва различни принципи, например, с цел в крайна сметка да се установи каква е добавената полза. Тук става въпрос за тематична концентрация, интелигентна специализация, измерване на резултатите, предварителни условия – след всички тези нови моменти, системата се превърна в нещо толкова сложно, че пак се питаме каква е ползата от всичко това. За новия период определено трябва да бъде опростен начин за измерване на добавената стойност на ползите и да дефинираме основния принцип, за да можем в крайна сметка да заключим дали има европейска добавена стойност или не. Благодаря за това, което казахте за графика. Вие споменахте за пролета на 2020 година. Мисля, че пак е прекалено късно. За да сме готови с всичко за кохезията в началото на 2021 година, е хубаво всичко да бъде направено още до края на 2019 година за да могат държавите членки след това да се подготвят и да започнат изпълнението още през 2021 година. В противен случай пак ще има забавени плащания, за което имаше много уместна графика на първата презентация. Ако направим съпоставка между плащанията за планирания период и след това за 2014-2020 година виждате, че има сериозна разлика. Ако искаме да избегнем подобни разлики, трябва да действаме по-бързо. И на последно място бюджета на еврозоната. Напълно съм съгласна, че той ще увеличи фрагментацията на европейския бюджет. За да имаме бюджет на еврозоната, всички държави членки трябва да са в еврозоната. А за последната цел трябва да ускорим темповете на сближаване, реално сближаване между държавите членки, за да могат да членуват в еврозоната, което означава, че трябва да увеличим средствата за кохезионна политика, защото тя има за основна цел да намали различията и да насърчава сближаването между държавите членки. Мисля, че основният ни приоритет за бъдещата МФР е съвсем ясен. Благодаря. Благодаря. Раймър Бълг има думата. Благодаря, господин председател. това, което каза преди а, а, представителя на правната служба каза, че а, има решение на Европейския съд, а, в което се казва, че а, има съвместимост а, а, на части от а, бюджета. Те може да са съвместими, но не са желателни. Договорът дава някои възможности за, дали за европейския бюджет, за бюджета на еврозоната. Се оставя голяма свобода за творческо мислене от страна на комисията, в зависимост от това, което и харесва. Като, например, инструмента за храните, а, където изведнъж се намериха някъде 2 милиарда от бюджета и правно основание, което, от което още а, ме боли главата като юрист. Въпросът е, а, когато правната служба цитира договорите, искам да ви напомня, че а, когато а, заседаваше конвентът един наш колега, холандец, а, всъщност не един наш колега, колега каза, а, е сега а, сме загазили. А, защото парламентът иска да а, разбие а, бюджетното законодателство. Успяхме да поправим някои неща, когато укрепихме ролята на тримата председатели и въведохме няколко параграфа, в които се казваше, че всичко трябва да е лесно, трябва да е кратка и стегната процедурата. По време на последните преговори за МФР, при положение, че съвета може да вземе решение с души, след като е получил одобрението на парламента, сложна процедура сама по себе си, се позовахме на тези параграфи, които даваха малко свобода на парламента, поне малко, и казахме, че искаме да бъдем включени в процедурата на преговори, за да не трябва само да кажем да или не. Това се случва в нашата комисия по отношение на търговските договори. По време на кипърското председателство намерихме път за, за първ път да участваме в неформалните заседания, заседания на съвета по общи въпроси. А, трябва да искаме да настояваме за тези права а, непрекъснато. А, доктор Бекер, вие споменахте, че има график, определен от председателя Туск. А, и а, господин Туск ще преговаря с Европейския съвет. А, доколкото знам, договорите казват, че Европейският съвет няма законодателни правомощия. Всички проблеми идват от невъзможността да се вземе решение на, с единодушие, минават на следващото а, ниво. А, Обръщат се представители на съвета към експерти, които дават препоръки и всичко това води цялата процедура до абсурд. Не казвам, че Европейския съвет е некомпетентен, но цялата процедура е абсолютно смъртоносна защото искахме да създадем съвсем друга основа за вземане на решение по силата на Лисабонския договор. Има и друг важен въпрос. Въпросът, че трябва да се вземе своевременно решение за следващата МФР и съответните законодателни мерки, те могат да бъдат успешни, само ако изцяло променим подхода си спрямо последните преговори не комисията да дава предложения през май, след което в продължение на месеци предложението да потъне в а, някакви работни групи в съвета. Ако имаме месеците феврари и март, а, обсъждане в комисията, гласуване в пленарна зала през май, институциите ще водят много по-ефективен диалог и ще успеят. В противен случай, амбициозният график, който си пожелаваме, няма да се осъществи. И а, сега сме изправени през, е, пред ситуацията да се водят преговори по МФР и да предстоят е, избори за европейски институции. Няма да се справим за това. Е много важно какво ще се случи през първите три, и през първата половина на следващата година. За какви процедури ще се разберем и какво можем да договорим през този период. Е, разбира се, ако съветът а, не се откаже от а, единодушното вземане на решение в полза на квалифицираното мнозинство, а, нещо, което не харесва на държавите членки и това ще създава и затруднени за бъдеще. А, преди няколко години а, бях изготвил а, доклад а, с а, госпожа Берес а, в него се казваше, че а, еврозоната не иска създаването на нови институции. А, всички искат еврото, освен Дания и Великобритания, която напуска Европейския съюз. А, имаме 15 милиарда гаранции за държавите извън еврозоната. А, и те кажа, че е, никой не иска е, нова криза, но в момента създаваме нов бюджетен ред, която ще а, е, бъде от полза както от държавите, които използват еврото, така и а, у нези, които искат да го въведат. Освен това имаме инструмента на целевите приходи и а, когато се отчетат и а, националните конституции, а, могат да се прехвърлят а, правомощия, така че националните парламенти могат да добавят такъв бюджетен ред в националните си бюджети. Може да се създаде такава позиция на европейско ниво, като финансов министр, който да допринася за стабилността на еврозоната. А, ако накрая германците съставят правителство, а, то ще обсъжда предложенията на господин Макрон в тази посока. Благодаря, госпожа Фернандеш и след това господин Лейнер. Благодаря. Първия въпрос за графика. Хубаво е да използваме опитите на комисията за да се стигне до споразумение по време на този мандат на комисията. Някой винаги обаче повдигат въпроса за легитимността. Ако говорим за бюджет от 5 години, тази възможност е изключена. Но винаги предишната комисия ще прави предложение за следващата комисия, защото преговорите отнемат много време. Освен ако човек не се надява да има забавене. Въпросът ми е, полезно ли би било, според вас, по време на този мандат, да се приеме МФР? И на второ място, ако знаем колко представлява всичко това от брутния национален доход, има предвид финансовите инструменти, всички доверителни фондове, всички извънбюджетни средства, защото аз съм за единния бюджет. Но в държавите членки искат да е максимум 1% от а, брутния национален доход или 1,23%. И много неща отиват извън бюджета, за да се намали бюджета. И те ще кажат не на тази идея, имаме нужда от един бюджет. Само, че ако ще има такъв бюджет, трябва да се завиши процента. Иначе, от гледна точка на демокрацията, е много хубаво всички пера да се си в бюджета. Това ще осигури по-голяма прозрачност. Ние в... не може да слагаме нещо в бюджета, за да се намали бюджета. Принципа на бюджетното единство не преследва тази цел. Относно еврозоната и бюджета за еврозоната, мисля, че трябва да смени името да се говори за бюджет на еврозоната не се вписва с предложението на комисията от декември. Защото, доколкото разбирам, комисията ще направи предложение за реформи на банковия съюз. И за механизма за чакалните за държавите членки, които искат да се присъединят към еврозоната. Което означава, че еврозоната не отговаря на всички тези цели. Господин Лене, колегата Депре иска, поиска думата преди вас. Е, Бриевма, месье Съвсем накратко, господин председател, защото споделя много от това, което казаха колегите. Първо, високо ценя изказването на оратора и това, което каза за европейска добавена стойност. Това е сложно за определене понятие. Но така или иначе това е полезно понятие. Защото то служи за аргумент срещу евроскептиците. Хубаво да се каже, че има неоспорима европейска добавена стойност. За мен единственият интерес е, че това понятие може да се използва като аргумент за борба срещу евроскептицизма. Мисля, че е много хубаво да се определи европейска добавена стоеност, иначе трудно ще водим разговори с евроскептиците. А сега, относно това, което вече решихме за бъдещата МФР. Голямата част от държавите членки ще се ангажират този процес, единствено след като видят какво ще стане с Брексит. Те искат да разберат колко средства ще бъдат загубени от касата. Така че бих много бил предпазлив по този въпрос. И също така в момента има и политическа несигурност. В момента има разтърсващи политически събития в държавите членки. Може да има политически течения, които са резервирани спрямо някои неща. Ето защо смятам, че контекста, в който трябва да се вземат решения, ще бъде повлиян от редица събития които ще настъпят от сега до момента, в който ще трябва да бъдат взимани решения. Относно бюджета на еврозоната, аз съм съпричастен с тази идея, макар че би го нарекал по друг начин, както каза и колегата Фернандес. Първо, ако еврозоната не е сърцевината на Европейския съюз, то Европейския съюз ще има проблем в един момент. И на второ място, за да има фискален капацитет, трябва да видим как да, да се ограничи политиката за кохезия. Ако ще помагате на някои страни по политически линия, за да им помогнете да се присъединят към еврозоната, и дадете допълнителни средства за структурни реформи за присъединяване към еврозоната, това ми се струва нещо полезно. Няма да лишите редица страни да бъдат лишени от ползите на кохезията. И бюджета на еврозоната би бил нещо желано за всички, Ако някой каже, ще се влагат пари в бюджета на еврозоната, но ще не съмли средства за кохезия, не мисля, че тази идея ще има успех. Мисля, че трябва да представим новите предимства за страните членки. Що се отнася до целите за бъдещата МФР. Няма да навлизам тук в а, механизма за организиране на гъвкавост, така нататък. Ще се спра на политическите цели. Обеден съм, че има такива цели, които трябва да бъдат заселени, именно миграцията. Миграционният натиск няма да спре. Миграционният натиск няма да спре, независимо, че за момента се удържа положението в Турция и Либия. Тероризма също. Така че това са цели, които винаги трябва да бъдат взети предвид. Това ще осигури подкрепата на народните маси на Европейския съюз. Няма да може да изготвим бъдещата МФР, ако само градим всичко върху социалните права и не кажем, че няма да има социално засилване на европейската политика. Някои хора се питат за какво служи целият този съюз. Няма да се получи само с тържествени декларации без дела. Мисля, че целите са ясни, няма да се спирам на тях. Но относно графика, условията и приоритетите, ние трябва да се споразумеем за политическите приоритети а не само върху самия механизъм. Благодаря. Сега директор Ленар има думата. Господин председател. Aspects of unity of uh, the EU budget. Позволете ми да реагирам е, за въпроса за единството на европейския бюджет. Единственото на бюджет е много важен въпрос и е, може би при работата по многогодишната финансова рамка не са били постигнати други решения. Има, например, хибридни решения, но сега се преговаря по новата многогодишна финансова рамка и трябва да се възстанови някакъв ред в тази галактика на бюджетните инструменти. И настоявам само на едно – има специални инструменти в регламента за многогодишната финансова рамка. Може би не е лошо към тези специални инструменти да има някои допълнения за в бъдеще. Но а, за мен това е част от редовния бюджетен процес на Европейския съюз. Те са извън таваните на МВФ, но могат да бъдат мобилизирани само от бюджетните органи и да бъдат включени в годишния бюджет. Така че не трябва да бъдат разглеждани като сателити, а като част от редовния инструментариум на бюджета. Беше казано, че трябва да има възможно най-голямо единство на бюджета. Но особената ситуация на следващата многогодишна финансова рамка изисква да сме предпазливи. Нека да ви дам примера на най-стария сателит, който имаме от години вече, Европейския фонд за развитие. Мисля, че комисията, съветът и парламентът през последните 10 години работят по подготовката на процеса на интегриране на този Европейски фонд за развитие в европейския бюджет. Комисията работи по темата и е готова да присъедини фонда към редовния бюджет. Но при настоящите обстоятелства става ясно, че трябва да сме много внимателни как действаме, за да може интеграцията на този фонд да не намали ни най-малко наличието на средства за помощ за развитие в Европейския съюз, защото това би противоречило на всички декларирани политически намерения. Не е лесно това да се направи поради причини, повторени, изложени в предходната дискусия. Както подчерта госпожа Рубио, е, ще е, оттеглянето на Великобритания ще се отрази на тавана на ресурсите. доктор Бекер може би е добре да обнови своята презентация, вземайки предвид новата система за отчетност от 2016 година, ресурсният таван за собствените приходоисточници е на 100 е, и на 1,20 от европейския БВП, нещо, което ще се отрази отрицателно на бюджет на Европейския съюз, тъй като средствата трябва да се гарантират от собствените и източници. Затова трябва да внимаваме как да се направи така, че за интеграцията на Европейския фонд за развитие, да се погрижим без да намалим средствата е, на разположение за политика за развитие и да се види дали се смята, че е възможно да се обясни на държавите членки, че може да се наложи да се увеличи на за собствените приходоисточници, просто за целите на интегриране на инструменти, които са били извън бюджета и сега е добре подобри бюджетни основания да бъдат включени в бюджета, но няма да е лесно да се обясни това. А комуникацията по темата едва ли ще е особено гладка. И по а, графика моят комисар, комисарят е, Оттингер е се ангажира да мотивира съвета и парламента да проведат бързи преговори и да постигнат успешни решения е, поне по многогодишната финансова рамка и по собствените приходоисточници е, още по време на мандата на този Европейски парламент. Благодаря. Благодаря. Сега пристигна господин Понс. Затова имам твърдото намерение да му дам в 5 часа думата. Така че искам да поканя доктор Бекер, господин Крол, Ян Олбрихт. Ще им дам възможност още веднъж да направят заключителни изказвания. Благодаря много за въпросите, за коментарите. Ще бъда кратък. Първо по добавената стойност, доста трудно е да се определи тя. Европейската комисия премина през дълъг процес в опитите си да дефинира този принцип през 2009 и 2010 година. Публикуваха работен документ по темата през 2011 година и крайното заключение беше, че може да се намери добавената стойност, ако се погледнат цифрите в многогодишната финансова рамка. Това се предполагаше, че финансовата добавена стойност, това, което е взето решение да бъде включено в многогодишната финансова рамка. Това е доста политически формулирано изчисление. За последните преговори, ако се прехвърлят старите графици към сегашното положение, ще сте стигне до началото на 2020 година. Ако трябва да сме реалистични, Европейският парламент няма да преговаря по цифрите, тъй като държавите членки не мисля, че ще успе да намерят компромис до края на следващата година. След това по фискалния капацитет. Все още не е напълно ясно как да се използва той, какви са задачите за този бюджет, какво е това капацитет да се финансира националните реформи или 1-2-3% за контрациклични програми насочени към търсеното, да се стабилизира еврозоната, да се, или да се провежда действителна економическа политика в еврозоната. Няма яснота. Последни варианти е бюджет за еврозоната. Това е идеята в Париж. Това би включило бюджет, който е от повече от 250 милиарда евро всяка година почти два пъти по-голямо от сегашния бюджет за 28-те държави членки с подобни приоритети за разходи в, в, в, в сферите на научно-развойната дейност, инфраструктурата и прочие, подобни задачи, различни приоритети. Какво би означавало това? Какво точно увеличение? Означава да се добави сложност и прозрачност и да се увеличи фрагментацията на работата на институциите. От, и реално така ще се определи къде ще се взимат най-важните решения за европейската политика. Благодаря заключителни коментари. Във връзка с казаното в началото, Действително, добавената цен, стойност е важен въпрос, но тя не е цел сама по себе си. Тя трябва да се използва да се постигне крайната цел. Ако кажем целта ни е да работим по-добре, това не е достатъчно амбициозно. Ако целта е да се добави стойност, какво значи, че не правим сега нищо достатъчно ценно? Не мисля, че европейската политика трябва да е просто насочена към това да се обендият популистите да не бъдат популисти. Това е политическа институция. В нея се обсъжда, е, обсъждат нещата, които искаме да постигнем. Какво искаме, как да се работи? На, на общностния принцип или на междуправителствения принцип. Ако е второто, не ни трябва европейски бюджет и честно казано, дори не ни трябва европейски парламент. Тук мога да цитирам бившия президент, президент на Чехия, който беше казал, ако се работи на междуправителствен принцип, европейски парламент не трябва. Също времено, коментар без микрофон. Но не става дума за цифрите. Трябва да се използват инструментите, за да се постигне онзи вариант на Европейския съюз, за който се борим. И трябва да се зададе въпросът какво е това, което може да бъде по-гъвкаво, каква е динамиката, какви са съотношенията. Трети елемент. Благодаря, че ни е, казахте какво е бюджетът на еврозоната. Можем да го наричаме както си искаме, да го прикриваме под различни названия, но това е еврозоната, използваща същите инструменти като европейския бюджет, но само за една група страни. И какво бюджетът на Европейския съюз ще бъде за едните, друг, а пък бюджета на еврозоната за другите. Ако има кохезионна политика за не еврозоната, тя ще бъде включена в бюджета. Ако има инструменти за еврозоната, те ще са в бюджета за еврозоната. Обобщавам. Този дебат за многогодишната финансова рамка не е дебат за парите. Това е дебат за бъдещето на Европейския съюз, за това какво искаме да постигнем, защото всъщност на, ние е, просто превеждаме на бюджетен език политическите идеи. Много благодаря. Благодаря на госпожа Рубио, на господин Бекер, на представителя на правната служба много беше информативно. А, дискусията беше интересна. Приключихме 7 минути по-рано и господин Гонзалес Понс, ако сте готов, можем да преминем към следващата точка от дневния ред и ви дам думата като докладчик по темата Програма за развитие на европейската отбранителна промишленост. Благодаря много, господин председател. Ще представя становището на нашата комисия. Ние сме асоциираната комисия по темата. Тази програма трябва да бъде разглеждана като приоритетна за всички, тъй като целта е да гарантира независимостта на Европа. Технологическото лидерство е от огромно значение тук. Идеята е да се Постигне сътрудничество, така че да се увеличат до максимум резултатите в държавите членки при инвестиции в отбрана. Виждаме, стандартизация, че стандартизацията на оборудването на държавите членки е от голямо значение за сътрудничеството между тях. Има постоянни споразумения за сътрудничество. Е, бяха подписани такива на през ноември е от 23 държави членки. Целта е да се вземе преди това, че 8% от държавните поръчки в областта на отбраната са на национално равнище, т.е. се стига до дублиране на инвестициите. Програмата ще обърне особено внимание на създаването на продукти в областта на отбраната, на общи технически спецификации, на създаване на прототипи, прототипи на изпитвания, квалификации, авторизиране и проучвания. Има възможности за сътрудничество между три фирми в две държави членки. 500 милиона евро се предлагат от комисията от 2020 до 2019 до 2020 година. Мисля, че тази сума е разумна, но тя трябва да дойде от маржовете на МФР. Това са нови инициативи, които са от полза за всички нас, но не трябва да се финансират за сметка на други стари инициативи, които не са свързани с тях. И този тип действие не трябва да се разглежда като мотор на економиката. Има, може би, някои проекти и за малки и средни предприятия и над 20% от целия бюджет трябва да бъде насочен към малките и средни предприятия. За да се постигне успех, бих се радвал Европейската комисия да приеме съответните законодателни актове по делегация. 7 декември е крайния срок за подаване на изменения. Очаквам вашите идеи и предложения. Благодаря. Благодаря, господин Гонзалес Понс. Има само един желаж да се изкаже в моя списък. Това съм самият аз. Господин Къме, давам знак. Видях ви. Някой друг желая да се изкаже? Чампол Денено. Добре. Искам да взема отношение по съдържанието, така да се каже, като член на тази комисия, не като председател. А, това е мнение на делегацията на Социал-демократическата партия на Германия. Не говоря от името на социалистите и демократите като цяло, нито пък съм докладчик в Сянка. Социал-демократическата партия в Германия обсъди темата и искам да ви споделя някои неща. Първо, правното основание за тази програма е проблематично от наша гледна точка, защото има конфликт между правното основание, избрано от комисията, което се основава а, на, е, на инициатива от а, името на индустрията. А, тя е в конфликт с друг параграф а, от а, договорите, а, в който се казва, че Европейския съюз а, а, няма право на дейности в а, областта на а, сектора на въоръжаването, така да се каже и а, няма възможност да се използват а, каквито и да било средства, а, които са свързани с про- програмата Хоризонт 2020 година. Така че от наша гледна точка има проблем в правното основание. А, а, друго нещо, а, което е. А, въпрос на тълкование. А, мисля, че потенциала да спестим е доста теоретичен. А, когато бях дребен асистент на евродепутат, общият пазар едва се създаваше и имаше директива за строителния сектор по това време. Беше пределно ясно, че ако уеднаквим а, разпоредби в а, строителния сектор в а, Европа, ще постигнем а, с, синергии а, от тогава до сега не успяхме да се разберем дори за а, единни системи на а, контактите в Европейския съюз и за това продължаваме да се разхождаме с а, адаптори в а, джоба си а, и не сме се разбрали кой стандарт да приемем а, в Европейския съюз а, всички дискусии по този въпрос а, се отхвърлят а, с аргумента, че не бива да се регламентира всичко в Европейския съюз а, до вида на туалетните чинии. Така че а, смятам, че всеки сектор на промишлеността ще гледа да се пази от а, промени и уеднаквяване. И смятам, че а, и по отношение на отбраната ще видим как правителствата ще се опитат да запазят своя оръжен сектор от конкуренти. За този сектор така ли иначе няма много други клиенти, освен самите държави? Ако не съм прав, ще съм много изненадан поне а, три фирми от две държави членки, които трябва да работят заедно, е а, задължително, защото ако а, не се стигне до международно сътрудничество, изобщо няма смисъл да се намесва Европейския съюз. А, Нещо друго, по което съм съгласен с докладчика, господин Гонзалес Понс, това е въпроса за финансирането. Малко се изплаших, когато комисията по време на заседание на нашата комисия ни представи идеите си за финансиране. Всичко онова, което до сега обсъждахме за МФР, за изчерпването на маршовете, ще се обостри, ако започнем нова програма, която трябва да е добре финансово обезпечена. Така че на това място подчертавам лично мнение и мнението на моята делегация, не на политическата група. Подчертавам, че е... бихме подкрепили тази програма само ако за нея се предвидят средства от Европейския съвет, нови средства. Господин Къме, благодаря на докладчика за неговото становище. Присъединявам се към вашите а, опасения и а, също смятам, че тази програма не е доизмислена. Колкото и добре да а, е, из, звучи подхода, трябва да е ясно, че дори и сега, когато а, говорим за обществени поръчки и за а, сектора на отбраната, не говорим а, за малки суми. И а, ако отделните държави до сега не са мислили как да бъдат по-ефективни и как да спестят а, пари. А, едва ли ще го направят а, за в бъдеще. Ако подходим по а, европейски начин, а, трябва да образуваме клъстери, което за мен не означава повече конкуренция, повече бюрокрация. А, много повече бих се радвал, ако на доброволен принцип обществени поръчки се обобщават и всяка държава членка, която иска, може да участва предложенията, които а, се направиха а, и а, информацията, че в Европейския съюз има много повече видове оръжейни системи, отколкото в САЩ, е аргумент. А, но трябва да се попитаме дали държавите членки са готови да използват уеднаквени системи от оръжие. Защото ако те не са готови, можем да решаваме каквото си искаме, просто то няма да бъде осъществено на практика. Така че е много по-важно да разберем какво държавите членки са готови да уеднаквят и да се направи обща обществена поръчка, трябва да бъде ясно, че държавите членки трябва да поемат инициативата, а пък ние на европейско ниво можем да предложим само рамка, за да могат държавите членки да инвестират възможно най-ефективно. А, ако предложим такава рамка, това би означавало, че а, ще отпаднат а, поръчки за милиарди. А, и тези фирми не би трябвало да бъдат защитени. А, така че трябва да сме наясно а, как, какво ще направим, ако искаме да купуваме ефективно а, и това застрашава съществуването на определени фирми, а, ще се окажем в положението да им а, предоставяме помощи. Това не е смисъла на а, предложението. Господин, господин Динамо. Благодаря, господин председател. Да, действително бяха повдигнати много въпроси, юридически, технически, нормативни, финансови, разбира се. И мисля, че по... Но въпреки това смятам, че по темата трябва да се отбележи някакъв напредък. Става дума за отбраната в Европа. Има заплахи срещу нас. Американците от теглят своите ангажименти, Европейския съюз трябва все повече да се грижи за своята защита и отбрана. И трябва да се има предвид, че може да има ползи на европейско равнище от сътрудничеството в областта на отбраната. Работим по изследванията, трябва да работим и по производството, по премишлеността и смятам, че можем да работим заедно по перспективите, които се предлагат – Разбира се, трябва да се има предвид, че нещата не са прости, но ако бяха прости, нямаше да ги обсъждаме, защото решението щеше да е ясно. Един от основните въпроси е финансовият въпрос, защото средствата е, са твърде недостатъчни, а потребностите са големи. Затова трябва държавите много бързо да вземат предвид необходимостта, възможно най-скоро да се пред сложат на масата средствата, необходими за гарантирането на европейска отбрана. И мисля, че трябва да се напредне в тази посока. Благодаря. Госпожа Холмайер. Ливи колеги, скъпи колеги, проявявам разбиране за това, че се оплакваме от предишни механизми и а, начина по който до сега се възлагали обществени поръчки, как а, държавите са упражнявали протекционизъм, а, но не бива а, да се ограничаваме с а, това, че а, а, така стоят нещата и не се опитваме да се променим. А, действително опасността расте има промени в дневния ред по отбраната и сигурността, така че трябва от една страна да поръчваме повече, трябва да разработваме повече заедно и е логично да си помислим как можем да го направим по-ефективно и как да го финансираме. Дали ще го направим на европейско ниво, независимо от държавите членки, или ще има допълване. И за това смятам, че подхода на колегата Гонзалес Понс съвсем правилно каза, че просто трябва да започнем. Това е първата ни стъпка. Всички въпроси които се появяват, няма да намерят веднага отговор. Но това ще бъде първата стъпка. Тя ще доведе до следващи теми, които трябва да анализираме и обсъдим. Благодаря. На това място искам да поканя представител на комисията да вземе отношение по въпроса, ако желая Заповядайте. Thank you, Mr. Geyer. And, uh... Благодаря господин Гайер, благодаря и на членовете на комисията за интересния дебат. Като представител на Генерална дирекция за бюджета ще се огранича само по финансовите въпроси, което е в моя ресор и е една от основните притеснения за членовете на комисията. Много добре си спомням, че през юли представих предложението на комисията, на членовете на вашата комисия. То включваше и все още включва предложение за финансиране на 500 милиона с чрез 75%, чрез различно преструктуриране средства по функция 1А и 25% от отпуснатия резерв. Бе ясно, че Предложението не срещна единодушна подкрепа. Спомням си категоричното изказване на господин Фернандеш и на някои други. Ясно е за комисията, че парламента ще търси финансов компромис, който включва много по-малко прехлеване на средство от това, което предлага комисията. При все това Искам да обърна внимание на членовете на факта, че що се отнася до съвета, позицията като че става по-категорична. Изглежда, че намерението на съвета в общия подход, който подготвя, е да мине на 100% прехвърлени средства. 100%. Не мога да предогадя окончателната позиция на съвета, разбира се, но за момента Доколкото разбираме, това се готви. Това противоречи на позицията на съвета по предишния повод при преговорите за ЕФСА, където изходната позиция на съвета бе да приеме предложението на комисията за 75% прехвърлени средства. Така че, що се отнася до съвета, позицията е по-категорична в периода преди преговорите. На този етап комисията може само да заключи, че преговорите за финансирането на това предложение ще бъдат много трудни. Ние сме готови да внесем компромисни предложения, за да помогнем и на съвета, и на парламента да стигнат до своевременно съгласие по това предложение от такова високо значение. Благодаря, господин е, Орея. А, дали има представител на Генерална дирекция е, Растеж, ГРО? Заповядайте, ако искате да вземете думата. Благодаря. Само една забележка по важния въпрос за правното основание – трябва да се прави разграничение между договор за функциониране на ЕСА, член 163 и договор за Европейския съюз. Последния забранява използването на общностния бюджет за финансиране на операции в сферата на отбраната. Поради тази причина тази програма не се основава на договор за Европейския съюз, а на член 173 от е, договор за функциониране на Европейския съюз. Това е правното основание за способност на промишлеността. Целите на програмата не са да се финансира отбраната. Целта е да се финансира промишлеността и нейното развитие. Комисията не предлага да отиваме по-далеч и не предлага да се финансира покупките, тъй като това е от изключителната компетентност на държавите членки. Смятаме, че това е напълно съвместимо с договора. Наистина програмата ХАШ 2020 не позволява финансиране на отбранителната промишленост. Но поради това ние не използваме тази програма, използваме отделно правно основание. Ние сме извън обхвата на ХАШ 2020, но искам да ви обърна внимание, че тази програма, регламента ХАШ 2020, изключва финансирането на научно-развойна дейност в отбраната. Но договор не изключва финансирането на научно-развойна дейност в отбраната. Така че, според мен, този регламент а, изисква да се ограничаваме само до етапа на развитие. Благодаря за тези обяснения. Сега а, накрая искам да дам думата на господин Гонзалес Понс, докладчик. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички взели участие в дебата. За мен това е първия от поредица дебати, които предстоят и ще бъдат много интересни според мен. Очаквам да получа измененията на колегите, за да може текста да бъде прият от комисията искам да поясня следните неща. Първо, документа не касае европейската отбрана. Ние не обсъждаме дали Европейския съюз трябва да премине към обща политика на отбрана или не. Това е становище за бюджета за политика, определена в друга парламентарна комисия. Не е наша работа да обсъждаме дали да насърчаваме европейската отбранителна промишленост или не. Ние трябва да излезем със становище на нашата комисия по въпрос, разглеждан от друга парламентарна комисия, която е водеща. И на второ място тук не говорим за закупуване на техника. Говорим за научно-развойна дейност. Не говорим за съвместни покупки на техника, а военните заводи в Европа могат да извършват съвместна научна развойна дейност, за да намалят разходите за покупка след това от страна на държавите членки. И от призмата на бюджета е ясно, че съвместните научни изследвания водят до економии. За момента харчим 28 или 27 пъти за научно-развойна дейност. А ако го правим само веднъж, е много по-економично. Може да се прехвърлим опита един на друг. Представете си какво ще стане в САЩ. Ако политиката за отбрана спре да бъде федерална, а стане част от компетентността на отделните щати. Той ще има 50 и един модела, да речем, танкове – и именно това правим в Европа. Харчим повече от Русия за военно-промишления комплекс и научно-развойната дейност. А отбраната ни определено изостава от тази в Русия. И накрая искам да дам съвет към Европейската комисия и съвета. Ако говорим за обща научна развойна политика в сферата на отбраната, то го правим именно за да реализираме економии. Тези економии няма да се намерят в европейския бюджет, а в бюджетите на държавите членки. Така че, от една страна няма смисъл да се казва, че трябва да имаме обща отбрана и обща научно-развойна дейност в отбраната, за да реализираме економии в бюджета на държавите членки, а парите ще дойдат от европейския бюджет. Ако ще има економии в националните бюджети, то националните бюджети трябва да заделят повече средства за тази цел, да не се теглят средства от европейския бюджет. Защото в крайна сметка бенефициентите на тези економии са националните бюджети. Те трябва да финансират именно тази политика. Искам да чуя какво мислите през следните няколко дни и очаквам сериозен, задълбочен дебат, който да е на нивото на тази важна тема. Благодаря, господин Гозалес Понс. Справихме се в времето. И тъй като повечето колеги смятат, че гласуването няма да започне преди 17.30, предлагам да прекъснем заседанието до този момент, за да изчакаме нашите колеги. Скъпи колеги, бъдете така любезни да заемете местата си. Защото бих искал да започна гласуването. Sie wissen, dass wir im Abstimmungsverfahren Знаете, че процедурата на гласуване ще ни трябват електронните карти. Надявам се, че всички сте ги приготвили. Има ли някой от колегите, който няма карта за гласуване? Така че да трябва да обръщаме внимание на знак с, с ръка. Не виждам такъв. Нека да гласуваме паробно. Например, съгласни ли сте, че до сега ръководих отлично това заседание? Който е за, моля да гласува. Така. И сега трябва да кажа гласуване, да гласувате сега. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Така изглеждат нещата. Край на гласуването. А 17 са на мнение, че съм се справил добре с председателството до сега, с ръководенето на заседанието. 9 въздържали се и 3 са против стимул, собствената ми делегация гласува против, ще го запомня. Във всеки случай сега е ясно как да гласуваме. Няма колеги, които надвишават бройката гласове, така че сега започваме сериозно с гласуването. Първият документ всъщност не. Нека да кажа а, нещо друго ще гласуваме цял пакет документи, които са свързани с помирителната процедура от петък вечерта. Вчера проведохме политически дебат по този въпрос, така че сега всеки има мнение. Първият доклад е свързан с процеса на помирение, защото парламентът беше на мнение, беше на мнение, че коригират бюджет номер 6 към бюджета за 2017 година. А, по този въпрос е постигнато, а, постигнат компромис. И за това сега можем да гласуваме моя доклад във връзка с проекта на коригиращ бюджет номер 6. Изменение едно към параграф първи, кой е за, един, кой е против, значи се отхвърля. Изменение номер 2, кой е за, против, отхвърля се. Изменение 3, кой е за, кой е против, отхвърля се. Кой е за четвърто изменение? Пет човека. Кой е против? Много повече. Въздържали се няма. Отхвърля се. Гласуваме поименно, електронно по целия доклад. Моля, гласувайте сега. Entschuldigung, Entschuldigung, mein Fehler. Извинявам се. Обръщат ми внимание, че сега трябва да кажа, че има в този доклад две технически поправки, които са направени в член 5 се казва думата amounted се променя на amounts. Има една промен, промяна в формулировката изчетене на английски. Това са технически подправки в, в английската версия на текста. И те се намират в сегашния вариант на този коригиращ бюджет, така че който е за приемането на доклада с тези корекции, моля да гласува сега. Гласувахте ли всички? Край на гласуването.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 30 гласа за, 2 гласа против. Приема се. Следващият доклад, доклад на госпожа Вайдерия, мобилизиране средства от фонд Солидарност. Моля, гласувайте сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 32 гласа за, 2 гласа против. Приема се. Поздравление, госпожа Вайдере. Dann kommen wir zur Mobilisierung der Contingency. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Това е доклад свързан с а, моя доклад по бюджета г- електронно гласуване. Um, so, dann haben wir drei, Entschuldigung, so, wir haben drei Anträge zu der Mobilisierung der Contingency Margin. Три изменения а, по този документ. А, изменение номер едно, кой е за? 4 гласа за, кой е против? Повече от, от въздържали се няма, отхвърля се. Изменение 2. Кой е за? Четири гласа за, кой е против? Повече, въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. Кой е за? Кой е против? 5 гласа против, въздържали се. Приема се. Сега гласуваме електронно по целия документ. Гласувайте, моля сега. Край на гласуването. Приема се с 30 гласа за, един въздържал се, 3 гласа против. Благодаря. Следващият доклад на господин Попа мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване във връзка с заявление от Финландия. И започвам с второто изменение на комисията ЕМПО. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Изменение 3 на комисията по заетост за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 на същата комисия, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. А, изменение 5, Петри Залърман, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6. Комисия Емпл. Кой е за? Кой е против? Нека да гласуваме електронно. Не беше ясно. Липсва един глас. Така. Приключвам гласуването. Отхвърля се това изменение. 14 гласа за 19 против, 1 въздържал се. Следващото изменение номер 7. Комисията по заетост. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 8. Комисия МПО. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 9. Комисия по заетост. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 1. Петри Саварма. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Казват ми, че съм пропуснал изменение номер 6. Окей. Okay.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 един гласа за, три гласа против. Още един доклад за Европейския фонд за глобализация. Заявление от Гърция, Атика Ритейл. Тук има предложение за изменения. Гласуваме по второто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Този доклад се приема с 30 гласа за, 3 гласа против. Поздравление за докладчика. Докладът на господин Новаков за изпълнение на инициативата за младежка заетост държавите членки. Изменение номер 7 на господин Кълна. Кой е за, кой е против, въздържали се, Отхвърля се. Изменение номер 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Устно изменение номер 1 от докладчика. Господин Новаков, ще ни кажете ли нещо по този въпрос? Не. Добре. А, има ли възражение? Не виждам. Така че може да гласувам устното изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение номер 2 имаме. Да. Първия компромис ще дойде по-късно. Чудех се кой е за, против, въздържали се, Приема се. Така че 10, 11, 12, 14 изменения отпадат. Продължаваме с а, а, изменение номер а, 13. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Продължаваме с компромис номер 3. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 15, 16, 17 изменения отпадат. Продължаваме с 18 то изменение от докладчика. Кой е за, кой е против, кой се въздържа. Приема се. Изменение 20, разделно гласуване. Кой е за първата част? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се. Кой е за втората част? Кой е против? Нека да гласуваме електронно, не стана ясно. Гласувайте сега, моля. Карай на гласуването. 18 гласа против, 15 за, отхвърля се. Компромис номер 4. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Изменение 21. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. Номер 24. За? Против? Въздържали се. Приема се. 25. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 1 с устно изменение на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Накрая компромис номер 1. Кой е за? Така, другите изменения отпадат. Сега гласувам електронно по целия документ. Dann machen wir weiter mit den Trans Продължаваме с а, трансферите и тук си давам думата на себе си. Скъпи колеги, трансферите 22-27 искам да ви препоръчам да гласувате за 31. А, въпросите от последното заседание в връзка с недостатъчно доброто сътрудничество между ЕАЗа и комисията с отстранени, така че и 28-я трансфер също препоръчвам да гласувате за. Към предложение 33 имам въпрос към комисията. Тук става въпрос за предприсъединителната помощ за Турция който обсъждахме по време на помирителната процедура доста оживено. И въпросът към представителя на комисията е защо ни предлагате да прехвърлим тези средства, а не така както се бяхме разбрали по време на преговорите а, в рамките на помирителната процедура. Thank you, Chair. Благодаря че ми давате думата. С ваше съгласие накратко ще представя трансфера, за да ви станат ясни обстоятелствата. Комисията предлага искане за трансфер на 62 милиона евро, като бюджетни кредити за поети ангажименти от предприсъединителната помощ за Турция към хуманитарната помощ. На 16 ноември Комитета за предпредседнителна помощ заседаваше и одобри изменения на четири многогодишни програми по линия на този инструмент за Турция. Измененията касаят бюджетният ред, по който вноската на Европейския съюз за економическото, социално и териториално развитие на Европа се финансира. Това е така наречената кохезионна предприсъединителна линия, кохезионна предприсъединителен ред за Турция. Измененията отчитат липсата на капацитет за освояване, особено в сфери като околна среда и транспорт. В резултат на заседанието на комитета средствата за 2017 се намаляват с 89 милиона – като тези поети ангажименти от 16 ноември могат да посрещнат альтернативни нужди през 2017. Искам да подчертая, че съкръщението се прави в светлината на ясната липса на капацитет за освояване на евросредствата през 2017 и това става с съгласието на турските власти. Тоест, това е въпрос свързан с управлението на бюджета. Взето е решение за съкрещаване с оглед на ясната липса на капацитет за освояване със съгласието на Турция. Същевременно хуманитарното положение в Сирия остава сериозно. Предполагам, че членовете на вашата комисия са добре запознати с положението и е там. Бройката на разследените лица в Сирия стигна 6,1 милиона, 1,3 милиона наскоро са напуснали домовете си през 2017 година. Очакват се 13,5 13 милиона имат нужда от някаква форма на хуманитарна помощ. За да подсилим европейската помощ спрямо кризата, комисията предлага да се прехвърля 62 милиона от средствата по ИПА към бюджета за хуманитарна помощ. Ако разбрах правилно въпрос на господин Гайер, да, то говорим за 2017 година, а при дискусиите в петък обсъждахме бюджета за 2018. И в заключение, за да отговори на евентуални бъдещи въпроси, 89 милиона се отпускат чрез съкръщаване на пакета за предпоседнителна помощ за Турция до 2019. предлагам 62 милиона да се прехвърлят за хуманитарна помощ. Въпросът е какво остава с оставащите 27 милиона. 17 от тях отиват за ЕНА, особено за южния средиземноморски маршрут, а останалите 10 милиона ще засилят работата на Агенцията на ООН за помощ за палестинските беженци. За тези 27 милиона няма нужда от одобрение на бюджетния орган, тъй като те се прехвърлят чрез вътрешен трансфер в комисията. Благодаря, това обяснява доста неща. Въпросът за предписанителната помощ в Турция беше по-скоро от политическо естество, така както разговаряхме с него, а вие казвате, че става въпрос за прехвърляне заради недостатъчно освояване на фондовете. А по отношение на трансфер 32 искам да ви помоля, става въпроса за 77 милиона евро, да ни кажете малко повече за тази сума. Дек. Благодаря. Трансфер 32 включва засилване на механизма за енергийна помощ Елена. То е по хоризонт 2020. Предлагаме да се прехвърлят 77,3 милиона от енергийния компонент на механизма за свързана Европа, за да се подсили Елена. Това е вследствие на съобщението за чиста енергия от 13 ноември 2016. Целта е да се отключат публични и частни инвестиции за енергийна ефективност и възобновяеми източници в сградния фонд. За вас може би ще представлява интерес, че засилването на Елена от е, финансовия инструмент за чиста енергия се предвижда да стане с два транша. Ние предлагаме днес транша за 2017 77 милиона, а, през 2018 също трябва да има трансфер. Това е втория транш. В петък той бе включен в заключението на помирителната комисия, така че тези 20 милиона вече са включени в бюджета с предвиденото увеличение за Хоризонт 2020 и намаляване на бюджета на СЕФ. Благодаря за обясненията. Иска ли някой думата от колегите от комисията? Не виждам такива. Аз като докладчик бих предложил да подкрепите всички тези а, трансфери и секретарията казва, че а, можем да гласуваме а, анблок за всички а, по електронен път. Имате ли възражение? Не виждам. Така че нека да гласуваме за тези бюджетни трансфери анблок електронно сега. Моля, гласувайте. Е Край на гласуването. 26 гласа за, един глас против, двама въздържали се. Приема се. Продължаваме за, с другите раздели. Давам думата на докладчикът Индрек Тарант. Предложението ми би бил да изброите всички институции една по една, защото има трансфери, с които не сме съгласни, така че за нас е по-прозрачно да ни кажете какви трансфери се предлагат институция по институция. Моля, заповядайте. Имате думата. Dankeschön, Herr Vizepräsident. I will do it as you suggested. Uh, Благодаря. Много ще направя това, но с една малка корекция, а именно първо искам да ви върна внимание на Европейския съд. Разбрах, че при помирението стратегията на Комисията за намаляване на разходите за поддръжка на сградите е довела до отрицателни последици при помирението, но виждам, че ако се получи одобрението на госпожа Холмайер, можем да подкрепим прехвърлянето на средства към съда и по-конкретно средствата свързани с сградите. Ако правилно съм ви разбрал, господин председател, всъщност какво трябва да направим? Да гласуваме или да говоря е, за всички институции? Аз бих казал, че е, ще гласуваме по институции. Така че сега гласуваме по Съда на Европейски съюз, така ли? Да, а, докладчикът би искал и аз се подкрепям това да гласуваме електронно. Gut, wenn es, wenn es keine Einwände gegen die Vorschläge... Ако нямате възражения срещу предложението на докладчика, няма да гласуваме. Значи присъединяваме се към мнението на докладчика и сега може да продължи с институциите. А сега за сметната палата. Там има 4 трансфера. Три от тях са обичайни. Искам да ви обърна внимание на трансфер 14, който не мога да подкрепя, за съжаление, защото там се казва, че повечето служители в Люксембург страдат от проблеми с а, а, болки в гърба и затова са необходими електрически бюра. Аз съм за да се създаде възможност на хората да работят в по-ергономична среда, когато се аудитират европейски финанси, обаче един, на такова бюро ще струва 716 евро и 10 цента. Толкова се плаща на един учител в Естония. Знам, че е скъпо в Люксембург – може би е по-добре да се купи треньор или някой, който да води физически занимания. Имаме ли електрически столове тук? Страдам и аз от проблеми с проблема. Може би да дадем тези пари на Клаус Веле, за да даде нещо на депутатите. И това не е иронично изказване. А къде са границите, това е въпроса. Знам, че става дума само за няколко стотин хиляди. Можем да го направим с лекота, но хората в Люксембург трябва да си помислят кое е по-сериозно. Има други, които страдат повече, на тях им трябва някакво електрическо устройство – а, това е политически некоректно, сигурно, което ще кажа, но ако те толкова искат, може да се купят и електрически столове, които се купуват не използват Съединените щати и аз съм против. Also, dass du mal was nicht ironisch meinst, nehmen wir zu Protokoll. Das... Така, сега твоите неиронични изказвания влизат в протокола. Предлагам същата процедура. Съгласни ли комисията с предложеното от докладчика? Ако сте съгласни, няма да гласуваме. Предложението е да се приемат три трансфера към Европейската сметна палата, а четвъртият да бъде отхвърлен. А, значи ще гласуваме кой е а, за това да се присъединим към препоръката на докладчика, трябва да гласуваме електронно. 14-тият трансфер е онзи, за който господин Тарант предлага да гласуваме с не. Аз ви предлагам да гласуваме амблок за 11, 12 и 13 трансфер. Тук докладчикът предлага да гласуваме за. Можем да гласуваме електронно и а, в начало на гласуването. Господин Фернандеш, трябва да се разберат нещата по-добре. Ако гласуваме с да, по 14 гласуваме за доклада. Ако гласуваме против, ще гласуваме против доклада. Иначе е, гласуваме да да и не за това, което предлага докладчика и може да настъпи объркване. Also. Добре, значи. Предложението на Хосе Мануел ми се струва а, смислено. Няма противоречие а, при трансферите 11, 12 и 13, така че гласуваме само по 14-я трансфер. Докладчикът препоръчва да гласуваме с а, не, а, който каже който каже да е съгласен който каже не, не е съгласен. Значи докладчикът иска да каже не, който иска да подкрепи докладчика, трябва да натисне зеленото копче. Който не е съгласен с докладчика, да натисне червеното копче. Зелено. Okay. Така. Сега, моят проблем е, че не разбирам много ясно процедурата по отношение на гласуването на трансферите. Значи да направим нещо друго. Съгласна ли е комисията с Индрек това предложение да се отхвърли? Yeah, that's what I'm saying. We have to vote on this proposal. Ja, okay. Gut. Okay, machen wir elektronisch. Сега гласуваме електронно. Индрек иска да отхвърлим трансфера. НП а, показва а, отрицателен знак. Това означава, че не сте съгласни с докладчика. You don't have to vote? Okay. Einstimmigkeit dafür, dann kann, kein, kein Konsens. So, den müssen wir festhalten. Alles klar. So. Така. Сега. Моля, продължи. Грешката беше моя. Ето, euh, on va mettre. C'est, président, okay, okay, c'est okay, extrêmement okay. simple. So, also wenn ich das jetzt richtig verstanden... Така, сега, ако съм разбрал правилно, е, е, е, значи, а, а който не е съгласен с а, Имрек, Имрек а, трябва да гласува с... А, а, трябва да гласува положително за този трансфер. Не, Това само бърква нещата. Дайте да гласуваме по превода. Ако сме за, да гласуваме за превода. Ако сме против превода, да гласуваме с против. Абсолютно съм съгласен с а, вас. Просто секретарията тук а, ми подсказва нещо друго. Някой да обясни, моля. Хосе Мануел, Bon, on va laisser, j'accepte la proposition. Добре, приемам предложението на председателя. Председателя не иска да гласуваме по преводите. Иска да гласуваме само по предложението на докладчика. В крайна сметка председателя взема това решение. А, ако той е взел това, тогава ние, НП, ще гласуваме против предложението на докладчика. Но просто нека всички да знаем точно какво се гласува. Ако гласувате по предложението на докладчика, тъй като ние сме за този превод, ще гласуваме против предложението на докладчика. Още преди 10 минути предложих точно това, Хосе Мануел. Сега ще се пробвам на английски, може би да е по-лесно. Индрик предлага да се каже не на а, прехвърляне номер 14. Сега, по електронен път е въпросът кой ще подкрепи докладчика. И онзи, който не подкрепя Инрек, трябва да гласува против. Ясно ли е? И трябва да гласуваме сега електронно. Това е последната ми дума. Нека да гласуваме. Bitte schön. Denano, was machst du? Okay, close the vote. Край на гласуването. С 16 гласа се отхвърля предложението на Инрек, така че трансферът ще бъде осъществен. Индрекс lost. The, the, yeah, they get the electronic chairs. Индрек загуби и сега ще им купят електронни столове или бюра. Така. Свърши ли Индрек? Продължи. Sorry for causing... Уважаеми колеги, извинявам се, че тук разбунвам духовете. А, ораторът прави непреводимо на български игра на думи. Сега парламента. Важна е темата. Господин Клети, може би може да отговори на два от въпросите, които искам да задам. Въпросите възникват поради това, че в Комисията по бюджета не разполагахме с достатъчно време да обменим информация така, както би следвало. Мога ли да се обърна към службите на парламента, за да попитам дали има някакви други възможности за да се финансират 3 и 4, трансфери 3 и 4. Не ми харесва да се остави необходимостта от повече от 7 милиона евро на бъдещи трансфери. С господин Ашвард се разбираме добре и не искам да му оставя тази тежест. Второ. Защо продуктите за оборудване на Генерална дирекция Инте, Генерална дирекция КОМ не са били включени в бюджета за тази година? Споменава се, че сте искали да оставите бюджета на приемливите нива. Ами, приемливите на нива на бюджета трябва да са свързани с действителните потребности или греша? Благодаря. Има ли някой от администрацията, който да отговори на този въпрос? Заповядайте. Е, благодаря, господин председател. Е, моята задача е да ви дам е, отговорите. Дали може да се финансират преводи C3 и C4 от други бюджетни редове? Теоретично да, но се намираме в ситуация, в която можем да се явим пред вас само на 4 декември и ако не успеем да напреднем, ще имаме проблеми и в осигуряването на писмен превод и в осигуряването на устен превод. Нека да ви обясня защо е напълно приемливо да се вземат 7 милиона от бюджетен ред ам, оборудване на офиси. Това Е, е от бюджетен ред, който има 84,5 милиона, оценен през декември 2015 година за, е, за бюджетните планове за 2017. Сега вече сме в 2017. Има развитие междувременно от 2015 до 2017 за определени бюра. Има несигурности за някои проекти. Има и друг е, общ, общ проблем, на който искам да се спра, а именно, а, е, че са е, прехвърлени средства за строителни работи за, за осигуряване на сигурност. Тоест, както знаете, тъй като тези мерки бяха прияти като приоритетни, това се отразява на бюджета и се отрази на бюджета от последните две години и по други бюджетни редове не достигат средства. Има проекти, които не са приключени и а, за това реално при... разполагаме с тези 7 милиона. Основният източник е тук в Брюксел. Първите такива проекти са свързани с сградата PHS, в коя, по която още не е взето решение. Там се работи по кабинетите на председателя на парламента, генералния секретар, библиотека и прочие други е, инфраструктурни дейности, но е, предварителните е, работи не са започнали. Освен това, имаме и приходи от сградата от Square де Мюс. И в момента на получаване на сградата са били такива обстоятелствата, че е трябвало да ни върнат 2 милиона, значи остават още, вече имаме 3. След това има специални мерки за детекторите за противопожарна защита и забавяне с поръчките там. Има и семинарна зала в Атрима, 800 000 евро, при, преустановена дейността там. Освен това, през 2015 година взето решение през 2020 сградата трябва да се поднови изцяло. И това а, вече ни дава близо 5 милиона и половина от Брюксел. В Люксембург изоставихме няколко малки проекта за ремонти, защото а, се уточняват възможностите за прехвърляне в други сгради и затова в сградата Шуман или в старите сгради още не е ясно как ще се действа. В Страсбург има някои дейности, свързани с ремонти, които също са забавени, тъй като всички са посветили работата си на големите ремонти и по-конкретно този на входа на сградата УИК. И освен това в Париж бюрото за информация, информационното бюро, извинете, бяха предвидени 2 милиона те обаче трябва да се използват едва след като а, офисите станат на разположение на парламента, което се забавя, така че тези 2 милиона също са ни на разположение. Така че в крайна сметка тези 7 милиона са на разположение и ще бъдат на разположение за тези преводи, както и е, за е, крайните преводи през декември. Бюджетът за парламента е общ, така че няма никаква причина да се откаже прехвърлянето на останали допълнителни средства в един ред към друг. По преводи 5 и 6 по време на бюджетните преговори и се опитваме да ограничим нарастването на бюджета. Бяхме близо до инфлацията 1,7-1,8% инфлация. Има допълнителни бюджети за проекти, които обаче няма как да се включат, ако останат настоящите ограничения. По един бюджет от 2 милиарда евро, който надхвърля в края на годината бюджета с повече от 2%. Идеята е да се финализират бюджетните преговори до пролета и ако има допълнителни потребности за инвестиции, с авторизацията на бюджетните власти – тези инвестиции могат да се реализират в последствие към края на годината. И това ни позволява хем да спазим изискванията за ограничен бюджет, хем да се възползваме от възможностите за гъвкавост. Е, разполагаме с почти 11 милиона от е, годишния бюджет, регламентът предвижда такава възможност за гъвкавост за прехвърляне от един бюджетен ред в друг при одобрение от страна на бюджетните органи. Благодаря. Сега трябва да чуем пруката на докладчика. Благодаря, господин Клети Максимов софичес, като биха казали професорите. Ние сме за. Добре, докладчикът препоръчва да приемем трансферите. Не виждам възражения, така смятаме, а, ги смятаме за приети. Не, извинявам се. Индрик. Една последна забележка. докладчиците за до година господин Ашворд и аз ще могат да проверят какво не предлагат институциите защото самите трансфери по дефиниция сочат, че по някои бюджетни редове има достатъчно средства. Да речем, е, по редове за празнуване на 400 годишна на Сметната палата и така нататък. Затова е хубаво всички тези данни, с които разполагаме, да ги предадем на докладчица за до година, когато водят преговори с институциите. Благодаря. Дан. Благодаря. Сега преминаваме към политиката в областта на сградния фонд. Няма никакви новини, казва госпожа Холмайер. Така, сега пристъпваме към разни, точка разни. Няма изказвания. Ще ви припомня, че утре а, продължаваме в 8.30 а, с а, темата EFSI. Добре, аз нещо не